Uh, Добър ден, госпожи и господа. Добре дошли на второто заседание, на втората сесия от това заседание на Комисията по вътрешен пазар защита на, конкурен... на потребителските права. Приветствам топло, с добре дошъл комисара Мишел Барние, комисар по въпросите на вътрешния пазар. Той бе е, и на вчерашното ни заседание и така плавно продължи <laughs> присъствието си и днес. Много благодаря за което от името на всички депутати от комисията. А, също така радвам се да видим и а, членовете на вашия екип, господин комисар. Много от тях са ни отдавна познати. Виждаме, че пейката на комисията е пълна днес. Искам да изразя от името на всички мои колеги, сигурен съм, нашата благодарност за това, че работим много тясно с вашите служители и те отговарят на нашите питания е ни осведомяват за новите си идеи и инициативи. Колеги, да ви припомня, че заседанието ни тази сутрин в частта си с комисаря Барние е съвсем целенасочена, а именно да ни представи законодателната програма в неговия ресор. Вече разбрах, че разполагате с около 30% от цялата законодателна програма на комисията, така че не така само работите като другите, а доста <laughs> повече от другите явно. А, така, нашата комисия покани всички а, комисари, с които работи по нашия а, ресор, да говори с тях, коментарите да бъдат изпратени и след това да се отразят в сегашната актуалната програма на комисията. Колеги, мога ли да ви помоля да се съсредоточите в въпросите си по, върху законодателната програма. Комисарят Барниер ни обеща, че ако изчерпим тази тема, ще отговори на един или два нови въпроси, но моля да не се отклоняваме още от начало. Също така секретарията ни обобщи този дълъг документ на комисията, а за да ни е по-лесно, тъй като е трудно да се борави с пълния текст на документа. Ние сме направили извадки от тези части, които ни интересуват и за които сигурен съм ще говори господин комисар. Е така, с удоволствие, господин комисар, давам думата. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Няма да повтарям, че съм особено щастлив от факта, че се намирам в тази комисия. Имам прекрасни спомени от работата си в тази комисия не носталгия, но прекрасни спомени. И наистина благодаря и на представителите от Генерална дирекция Маркт, които са тук, които с особено внимание ще изслушат вашите изказвания, въпроси, очаквания, както и а, е, моите преки сътрудници, а, е, които от моя кабинет, които са на ваше разположение. От 60 години а, е, първата тухла от единния а, пазар, а, договора за въглищата и стоманата, а, беше поставена тази първа тухличка – а днес, 60 години след това, какво очакват гражданите след този първи етап от 1950 година? Много от гражданите нищо не споделят, но аз съм убеден, че потребителят очаква а, улеснения, права, а, които да ползва на този единен пазар. А, очаква предприемачите, туристите, студентите, пенсионерите или пациентите в различните ситуации гражданите очакват, понякога са разочаровани, но във всички случаи очакват подобрение на ситуацията благодарение на единния пазар. Така или иначе има на различни правила, които определят функционирането на този пазар, които ние трябва да спазваме в това пространство. Защо обаче това разочарование, тази умора на потребителите от единния пазар? И всъщност това е въпроса, на който искам да дам конкретни отговори в близките 5 години различни е, цифри. Е, има е, тук броя на работните места, но така или иначе има някаква пропаст между очакванията и ефективността на 1400-те директиви, които управляват единния пазар – и а, отново заявявам днес амбицията си да стимулирам развитието, да дам тласък на развитието на единия пазар. И дали е приоритет възстановяването, развитието на единния пазар? Да, това е моят отговор – и това е записано в заключенията на пролетния съвет като основна насока на стратегията за 2020 година на Европейския съюз. Това ще бъде един от приоритетите във всички измерения на стратегията 2020. Разбира се, тази амбиция ангажира националните парламенти, не само Европейският парламент, социалните партньори, местните органи на самоуправление – и тук в тези свои е, уводни думи е, ще спомена три основни насоки в моята законодателна програма. На първо място това, което е, наричам е, правила за правото. Трябва е, да е, направим нововъведения в тази сфера. Има правила, те са полезни, но те трябва добре да се прилагат, да бъдат добре правилно разбрани и е, правилно използвани. Е, всяка е, администрация, всеки орган на власт има своята роля в рамките на тези 1400 директиви, за които в основна част аз отговарям. Понякога за осъществяването и за прилагането им трябват много средства, за да се отговори на многото жалби и е, всъщност доклада на вашия колега Бушой точно това посочва. Е, трябва в тази област да се стремим към е, отлични резултати. Това е свързано и с транспонирането, за това стана дума вчера, когато обсъждахме директивата за услугите. Е, по която активно работи госпожа Гебхарт и други колеги, също така по е, текста за професионалната квалификация, трябва да се отиде и по-далеч. Е, в крайна сметка, аз смятам, че ще се получи нещо като Фейсбук на вътрешния пазар. И е, независимо от е, директивата, която се обсъжда, е, органите на местно самоуправление или централните трябва да си сътрудничат, за да решават въпросите, повдигнати е, от гражданите. Споделям изказаното от Луи Грек в неговия доклад. Трябва прагматичен, видим подход. Например, идеята да се определят 20-те основни пречки, препятствия пред развитието на единния пазар. С голямо интерес и слушах предложението на Роза Тун за форум, посветен на въпросите на вътрешния пазар. На всеки две години можем да се срещаме, защо не тук, в Европейския парламент, различните институции, предприятия, представители на гражданското общество, така че да определим нашите общи амбиции и така наречените жалони, свързани с очакванията, изпълнени все още на гражданите за единния пазар. Споделяме идеята за харта на потребителите, харта на правата на потребителите и ползвателите – рамките на единия пазар. Комисията не е способна само тя да изготви такава харта. И а, предлагам през юли 2011 да се проведе, проведе този първи форум в началото на полското председателство. Втората основна тема е темата граждани и потребители – в голямото европейско пространство да се даде възможност на гражданите да пътуват, да се учат, да се придвижват из цялото европейско пространство е нещо особено важно. И знам, че това е, е ваша грижа, ваше очакване и транспонирането на директивата за взаимното признаване на професионалните квалификации. Знам, че поражда много въпроси а, признаването на дипломите, изисквания, свързани, езикови изисквания. Има и много добри идеи тук, като а, Европейската професионална харта. Това е една отлична идея, по която с удоволствие ще работя. И именно за това а, моите сътрудници и службите в моя ресор ще проведат консултации по тази тема през цялата 2010 година. Така че да се ревизира директивата в началото на 2012 година. Това е моето предложение. Една друга тема услугите, обществените услуги и услугите от общ интерес. Тук могат да бъдат създадени много работни места, да се предоставят услуги на граждани, които нямат много възможности, които а, не са така пряко засегнати от единия пазар. Дали е необходима рамкова директива, така както смятат някои от вас? дали пък е, отраслово е, да се подходи. Но трябва да ви кажа, че два месеца и половина след като поех поста в комисията, нямам още е, ясно становище по въпроса. Но това, което е сигурно, ние трябва да опазим, да защитим тези обществени услуги и услуги от общ интерес. В е, по отношение на либерализиране на почтенските услуги, е, например, и е, утре имам среща в Валенсия, в Испания, където ще замина тази вечер, за да обсъдим този въпрос. И Принципа за универсална услуга, определен в регламента, трябва да бъде прилаган. Във всички случаи, моя мандат, моята мисия са свързани с това как да се осъществят качествени услуги от общ интерес в цяла Европа. Гражданите, за които много говоря, са в правата си да очакват много от нас. Ще представя една инициатива в рамките на законодателната стратегия с, относно достъпа на всички до основни банкови услуги, като текущите сметки така че потребителите да получат ясна информация за финансовите продукти, и тези, които рекламират продуктите, трябва да спазват стриктни а, правила при прозрачност и а, честност. И а, наистина това, а, тази насока трябва да се развива успоредно с други. Ще предложа през есента на целия колегиум да се започне дискусия, дебат по зелена книга за игрите онлайн, интернет игрите. И за да се е, заостри вниманието върху необходимостта от този дебат, ще е, трябва да бъдат определени ясни е, правила в тази сфера. 15 000 незаконни сайта, ако не са лъжа на легални сайта, съществуват. Трябва да се съобразим и с изискванията на гражданите, пристрастяването, например, и други подобни явления. Третата насока, економическа, е, господин Шваб припомни добре това. Става дума за инвестициите, които са двигател на економиката и вътрешния единния пазар трябва да мултиплицира този ефект. Един от моите приоритети, отново повтарям и днес това, след като го казах вчера, е осъществяването на директив, прилагането на практика – на директивата за услуги, е, като гарантираме между 0,5 и 0,5 пункта увеличение на растежа. И пред е, вашата комисия в края на годината ще представя резултатите от е, осъществените взаимни проверки, оценки и, и други сектори в тази а, сфера. Стратегията 2020 година трябва да стимулира иновационната дейност. Инвестициите в иновации са ключ към успеха в бъдеще. И а, творческите усилия и иновационната дейност трябва да бъдат справедливо възнаградени. Малките е, предприятия са в правото си да очакват е, по-добра законодателна е, рамка и трябва да ви кажа, че в Европа струва 10 пъти по-скъпо патентоването на издаването на патент, отколкото в САЩ. Така че трябва да бъде решен въпроса и с европейския патент. Председателят е НЕ е, говори по този въпрос и след един месец ще направя предложение и по езиковия режим. По отношение на авторското право ще работим по устойчиви економически модели по интернет – и колкото повече легално съдържание има в е, световната мрежа и се борим срещу пиратството, толкова повече приходи ще има. Знаем колко е опасно е, пиратството в а, е, мрежата. Ще направя предложение за рамкова рамка текст в тази сфера. По а, а, прилагането на директивата а, за зачитане на правата ще бъде представен на проучването в края на годината. Отбелязах си също така предложението на Андреас Шваб – наистина едно безкрайно интелигентно предложение за европейска кампания, която да об... разясни и а, ползата от а, спазване на елегантни изисквания при закупуване на продукти. Надзора на пазарите на Дребно ще бъде третиран в едно съобщение, в което ще бъдат посочени затрудненията на този пазар. Как да обясним, че в Унгария е по-висока цената на текстилните изделия, отколкото в Великобритания? Разликите на основните продукти, от потребителската кошница между Белгия и Холандия. И е, трябва да се постави ударението върху договорните практики. Всичко това в момента се е, проучва. Другата е, насока в моя портфел – е, финансовото регулиране и полуките от кризата, наистина има и, и подчертах това в Лондон неодавна. Наистина трябва да работим за новия растеж е, на здрави основи, а те не са здрави, ако финансовата индустрия а, има а, такива явления, при които дори тези, които създават финансовите продукти, не знаят какво продават на потребителя. Тази индустрия трябва да бъде поставена на здрави, устойчиви основи. А, пътния лист е Г20 и можем а, да из градим, да осъществим възстановяването на единния пазар в перспективата 2020 година. И... Но всичко това ще бъде пометено, ако се появи, ако възникне нова криза, защото да накоплатеца няма да има вече а, средства, не може да понесе цената на втора криза и гражданите няма да ни простят това. Така че трябва едновременно а, да работим, за да успеем. И аз се нуждая от вас, нуждая се от парламента. Реалната економика а, с финансовите пазари трябва да бъдат поставени в услуга на тази реална економика и тя трябва да се развиве, съобразено с изискванията на зелената економика, трябва да се развива на много по-здрави основи. И в заключение, по, а, искам да подчертая ролята на обществените поръчки за а, тази реална економика, а, развитие на устойчивото развитие и борба срещу социалната изолация е, ще е, бъде е, внесена директива, която да преследва тези цели. А местните органи на самоуправление трябва да се възползват от всички а, възможности за партньорство между а, държавния и частния сектор, между публичния и частния сектор – и след приемане на доклада през 2006 година на госпожа Вейнер, не е прият окончателния доклад, но знам, че вашата комисия се интересува от евентуална инициатива във връзка с концесиите и ще проуча този въпрос. Комисията наистина трябва да докаже ползата от подобен законодателен текст за концесиите. И ако сегашните законодателни рамки представляват препятствия за много от фирмите и за да бъде гарантирана прозрачността и ясните правила, решението за съдържанието на подобна инициатива ще вземе предвид заключенията на оценката на въздействие, която ще приключи през 2010 година. Електронната търговия е също приоритет, отличен носител за трансграничната търговия, по-малко от 2% от търговията на дребно е тази търговия за всички държави членки. Причините са посочени от господин Чеверия – и а, е, трябва да се изготвят общи рамки за електронно фактуриране. А, е, и а, е, проекта СЕПА. с а, колегата Нели Кръс работим а, по а, тази а, тема за електронна онлайн търговия така че да се постигне устойчив интелигентно развитие. Отбелязваме недостатъчното развитие на инфраструктурите а, по а, а, мрежите за високоскоростен интернет. Има и други пречки, които ние ще а, се стремим да отстраним, работейки заедно в тази насока. Аз няма да съм сам. 17 комисаря. А, са заинтересовани от това и ние работим заедно, за да преодолеем препятствията, така че да се развива по-успешно единния пазар. Още едно измерение а, е включено в моя портфел. А, всички а, връзки на вътрешния пазар с външните пазари. И в заключение Искам да приключа този богат пътен лист, за да преодолеем това разочарование, тази умора на гражданите, да поставим човека в центъра на нашите на нашата дейност. Очаквам от Марио Монти а, ясно представяне на състоянието и на възоснова на доклада Монти ще представя на Европейския съвет съобщение през юни и в това съобщение ще бъдат включени заключенията на господин Монти. Надявам се, че това ще протече в една широк диалог. Стана дума и за законодателство за единния пазар, този Single Market Act. Ще се спрем на някакво наименование на този текст, може би ще има и други идеи. Така или иначе, всички тези начинания надхвърлят а, моят портфел – и за това председателят Барозо предложи всички комисари, които имат отношение към тази тема, да работят заедно, съвместно за изготвяне на този Single Market Act и а, е, с голям интерес ще изслушам това, което ще кажат европейските е, депутати и в частност вашата комисия. Благодаря ви. Uh, Благодаря много, господин комисар. Според мен стана съвсем ясно, че толкова, защо такава важна, значителна част от а, законодателната програма на Европейската комисия а, за 2010 година попада в вашите ръце и то в правилни, на правилното място. Вие говорихте е, за един вид умора по въпроса на вътрешния пазар. Мисля, че такава умора не се е, прокрадва дори сред е, депутатите от нашата парламентарна комисия, особено е, докладите на господин Грик и на госпожа Руле, примерно, които е, коментират политиките тези важни области, както и работата ни по директивата за услугите и така нататък. Тоест енергичността а, остава на високо ниво. А, такава, такова е нивото и на енергичност у Надявам се заедно да постигнем много неща. Радвам се сега, че залата е пълна, но да ви припомня, че целта на това заседание в тази точка от дневния ред е да говорим специално за законодателната програма. И така сега ще дам думата на координаторите на политическите групи или изпълняващи техните а, функции в момента да тръгне диалога, да се ориентираме. След това имам един дълъг списък на за... желаящите да се изкажат. Ще видим как ще тръгнат нещата. Може да се наложи да ви а, огранича във времето за изказване. И така, започваме с господин Шваб, след това госпожа Гепхарт. Господин комисар, аз ще бъда кратък, за да може днес всеки да може да вземе думата. Първо, пет кратки точки. Вие правилно посочихте, господин комисар, е, че господин Монти, който е комисар за конкуренцията, говори за известна умора на вътрешния пазар, умора на гражданите. Е, виждаме до какво може да доведе това, ако умората е последвана от бездействие. Някои от неща, е, които преживяваме сега, примерно гръцката криза можеше да се избегне, ако държавите членки бяха приложили по-рано пакта за стабилност. Всичко се отна... също се отнася и за вътрешния пазар. Ако се оставим на умората, пазара ще бъде заплашен. Затова ви искате нов порив на този пазар, както за предприятията, така и за гражданите. И затова Европейската народна партия иска да гледа на пазара през погледа на гражданите. Ще посоча няколко примера. Примерно в акта за единен пазар, който е съставна част от доклада на господин Грек, който ще гласуваме днес, Та, там ние поставяме въпрос за службите от общ интерес. Ние сме напълно съгласни с вас, че не е необходима рамкова директива и че оправдаването на тези обществени услуги е, трябва да бъде разглеждано винаги е, от гледна точка на потребностите на гражданите. Необходими ли са такива услуги действително, примерно да речем в селски райони? Е, трябва е, добре развита правна е, база и правни основания. И съм съгласна с това, което казахте. Вие говорихте освен това и за отраслов подход, че винаги трябва да се съобразяваме с конкретните нужди на гражданите. След това е, се зададохте въпроса какво можем да направим в вътрешния пазар за гарантиране на заетостта на работните места. Една от инициативите на форума срещу пиратството на продукти би била фалшифицираните продукти и търсенето на фалшифицираните продукти да е, се борим срещу тях – и да се опитваме да започнем да предприемем кампании за публична информация. След това говорихте за секторен подход, говорихте и за обществените поръчки и говорихте и за публичните власти, властите и казахте, че и местните органи за самоуправление трябва да се включат в това на всичко през погледа на гражданите е, с е, пазар, при който има конкуренция и с конкуренция при услугите. Това трябва да се отнася за гражданите, включително и общинско ниво. Четвърта точка – отражението на банковата криза върху потребителите. Е, аз мисля, че при изработването на правилници за банковия сектор трябва да има точки, които да засягат потребителите потребителите и техните решения, какви инвестиции да правят, е, са обект на нашето внимание. Мисля, че е, работната програма, която представяте, е много полезна и Народната партия ще бъде край вас, когато искате да я прилагате. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Барние. За втората ни среща тази седмица. Е, и областите, по които ще говорим днес, е, са много важни. Е, мисля, че трябва да отговорим на много важен въпрос, който непрекъснато ни задават гражданите, именно какво ни носи Европа, каква е ползата от Европа. Не да гарантираме единен пазар чрез Single Act или Single Market Act, каквото и да е наименованието, няма значение. Е, за гражданите е важно да разберат, че това им служи за нещо и че не е само от полза на финансовия сектор и на предприятията, а именно това е усещането на гражданите и ние трябва да се борим с това, макар и да знаем, че нещата не са така, както ни се представят. Радвам се, че вие имате отговор на финансовите проблеми и на кризата в финансовия сектор – и все повече, е, е, все по-активно участие. Това се вижда в програмата за работа на комисията е, в областта на вътрешния пазар. Ние с удоволствие ще ви съдействаме в важни области и ще ви помогнем да вървите напред. Исках, искам да посоча и да повторя всъщност това, което вие самия казахте и който е включен в протокола към Лисабонския договор, който дава правомощие в областта на европейската политика и става въпрос за правна рамка за услугите от общ интерес. Това трябва да се посочи специално, защото гражданите се безпокоят. Втората област, която посочихте, това е взаимното признаване на дипломите и на професионалната квалификация. Е, това всъщност дава достъп до пазарите на чужди страни. Законите ни са сравнително качествени, но приложението винаги представлява проблем. Е, вчера това се установи, когато се срещнахме с представители на националните парламенти по директивата за услугите. Някои колеги от националните парламенти казаха, че трябва да се действа. Третата точка, на която искам да се спра, измежду много други, е, е хазарта. Е, вие казахте, че госпожа Шал де Мозе е написала чудесен доклад и че възоснован на този доклад трябва да видим как да вървим напред. Ние трябва да защитаваме гражданите, да се борим срещу организираната престъпност. В национален план, разбира се, могат да се регламентират много неща, но специално в случая с хазартни игри онлайн, в интернет, трябва да се търси европейски отговор и също трябва да вървим напред защото младите са изложени на опасност. Контролът много трудно се упражнява на национално ниво. Е, трябва да действаме е, в европейски, дори световен план. Благодаря сега, господин Бушой. Благодаря ви, че дойдохте днес по работната програма, която е амбициозна. Видях някои инициативи в областта на търговията, електронната търговия, зелена книга за обществените поръчки, бяла книга. Аз съм дълбоко убеден, че технологичния прогрес трябва да бъде наш съюзник в подкрепа на развитието на вътрешния пазар, да сме по-мобилни, по-ефективни и по-конкурентоспособни в глобалната конкуренция. Но вие сам признахте, че сме слаби, когато говорим за електронна търговия. Мислите ли, че е, тези инициативи ще се отразят пряко в близко бъдеще? Една значителна част от работата ви през 2010-2011 година няма да бъде само да се подготвят е, е, добри е, инициативи, но да се проследява прилагането на настоящото законодателство. Вие посетихте вече няколко столици, удържахте на обещанието си, но когато говорим за приложението на законодателството, сроковете е, дължат ли се на слабата политическа воля на държавите членки или, както в някои страни, проблемите проистичат от е, спецификата на нашето законодателство и на националното законодателство? Ние подкрепяме амбициозната ви програма. Благодаря. Така, господин комисар, давам ви думата. Виждам, че има дълъг списък от желаящи да се изкажат. наистина аз с интерес ви слушам. Ще отговоря накратко на зададените въпроси. Няма как да навлезем в подробности днес. Въпросът на господин Шваб. Да, това е вярно и за вътрешния пазар, и за други теми. Ние редовно трябва да доказваме значението на Европейския съюз пред гражданите. Тоест, развитие в условия на стабилност, на демокрация, на мир – така че да се консолидира тази а, е, политика, а, е, т.е. не само да ни е добре заедно, но да имаме интерес от това. А, е, това е обединяването на нашите економики и днес отново се налага да докажем това. защото този проект действа и се развива вече 50 години, но има нови предизвикателства и ние отново и отново трябва да доказваме това. И е, е, трябва да се е, работи не само с държавните органи, но и с органите на местно самоуправление и с гражданското общество. И господин Шваб и госпожа Гепхарт повдигнаха един основен въпрос, който лежи в основата на недоразуменията, на загрижеността, не само на умората на гражданите – по отношение на публичните услуги, услугите с общи, от общ интерес. През 26% от БВП, 30% от заедостта, 500 хиляди оператори работят в сферата на услугите от общ интерес. И е ясно, защо проявява такава загриженост гражданите? Ще бъда ясен по този въпрос и ще подчертая колко е важно защитата такава, колко е важно да има такава рамка. Дали една рамкова директива, както иска групата на социалистите, или а, по отрасли, но така или иначе аз а, ще работя без да се опирам на някаква идеология, просто ще бъда обективен и ще работя в интерес на гражданите. А, но ще изслушам и другите изказвания. Господин Шваб направи едно предложение. Аз наистина ще направя економически предложения, които да разгледа вашата комисия. По отношение на казаното от госпожа Гебхарт, да, а, има. Всъщност, гражданите смятат, че единния пазар е в услуга само на а, големите компании, на финансовите институции, но ще включа и средните и малки предприятия, ще работя в тази насока, включително и в финансовата сфера – е, ще направим ще работим за създаване на една регионална е, борса, финансов пазар е, за средните и малки предприятия. 90%, айде 80% от европейската економика а, почива на плещите на средните и малки предприятия. А, по отношение на обществените услуги, и признаването на дипломите и професионалните квалификации. Ние работим по тази зелена книга, но съм убеден, че трябва да се действа. А, моята политика няма да бъде насочена към либерализиране на нарушенията и на хазартните игри. Заявявам това пред парламента на следващия ден, след като бях избран на този пост. Заявих, че няма да работя в насока на либерализация на тези игри, онлайн игри. По отношение на това, което каза господин Бошой, работя тясно с, в тясно сътрудничество с госпожа Крас за единия дигитален пазар. Ще има ли е, някакъв напредък е, по отношение на електронната търговия? Не може да няма. Ние е, тръгваме от толкова ниско ниво, няма на къде по-надолу да се слиза, така че можем да вървим само нагоре и напред. Говорим за липсващи звена, липсващи брънки. Аз предпочитам да говоря за напредък. Това наистина е една огромна сфера, която ще доведе до развитие на целия единен пазар, развитието на електронната търговия. Що се отнася до законодателството, Нямам отговор на вашия въпрос, господин Бушой. Вчера говорихме доста за транспонирането на директивата за услугите и прилагането. Транспонирането е едно, прилагането на текста на директивата е друго. В много държави системата не е силно централизирана и на 3 юни в Стокхолм ще започна а, моите посещения, след това ще продължа с а, другите столици. А, ще се срещна с министрите и с а, служителите, които работят по този въпрос тези, които работят по прилагането на директивата за услугите, за обществените поръчки, за признаване на професионалните квалификации. 17% от брутния вътрешен продукт е представен от обществените поръчки. И наистина при тези посещения ще се запознае с конкретната ситуация за да видя къде се срещат затруднения. Благодаря много. А, няма да имаме търпение да чуем за резултатите от тази ваша обиколка. И сега, колеги, имаме още трима координатори. Мисля, че политическите групи. Очевидно искам да дам думата на всички координати. Госпожа Макларкин, господин Фидели, след това имам още трима, записали се. След като чуем координаторите отговора на техните питания, ще ви помоля да се говорите в рамките на една минута за нещо, което конкретно искате да кажете на господин Барние по законодателната му програма. И така, едноминутна реч и ще ви засичаме време. Господин Жова, господин Мандерсер, и така, една минута да си изстреляте питането. И след това господин Берния ще ви отговори, ако има време, ако не, ще ви отговори после друг път. 10 и 15 колеги, припомням ви, ще имаме гласуване, ще се излъчва по телевизията, камерите вече са тук. Моля, проверете дали сте си взели картата за гласуване. Ако не, пратете някой да ви я донесе. 10.15 почваме да гласуваме. И така започваме следващия кръг питания. Госпожа Руле. Господин аз внимателно ви слушах, особено като казахте, че вътрешния пазар не е само цел. Казахте, че е необходимо устойчиво развитие, иновация, образование и а, обучение. После говорихте за прекъсната връзка между вътрешния пазар и гражданите и за недостатъчно ниво на прозрачност. Моят въпрос е в тази област, в областта на обществените поръчки. Имаме твърде много тълкователни становища и тълкувания на тенещо меко право, което излиза от комисията. И, и така има много инициативи, които са те наречен, в, в рамките на тенечерото меко право. А комисията смята ли да използва в по-малка степен това незадължително меко право и тези съобщения, които фрагментират правото. другото ми питане е пак се отнася до комуникацията вътре в комисията. Направих впечатление, когато работих по въпроса за обществените поръчки, пак в областта на мекото право. Много недостатъчно ниво на координация една част от администрацията на комисията не знае как дадена текст се интерпретира от друга част от същата администрация, така че трябва да се подобри координацията. Трето, вътрешните комитети, които имате по отношение на възлагане на обществените поръчки, поне две има такива като структури и се планира трета много малко сме запознати с това какво правят тези вътрешни комитети. Вие сам знаете, че се провеждат преговори именно в техните рамки. Трябва ни повече информация. Тази информация, която се изпраща на съвета, бихме искали да я получаваме и ние. Заказаното от вас за концесиите за услуги, моля, припомнете си а, обещанието да се включват и органите на местно управление, когато се провеждат консултации. И пак да ви кажа, тук има фрагментация на, правния, на правната материя. А, да внимаваме много преди да се планира а, приемането на ново законодателство, пак от мек тип в тази област. Нека първо да видим какво вече съществува да се направят външни оценки, да се видят огромните разходи, които потъват някъде, защото трябва да гарантираме здравето на европейската економика. Господин комисар, а, вие казахте, че искате да посетите не само столиците, но и регионите на държавите членки. Така искам да ви помоля да посетите моя регион Ист Мидландс в Обединеното кралство засегнахте една инициатива, която е, се обсъжда широко в Обединеното кралство, а именно самото признаване на квалификациите в Европейския съюз. Как смятате, че се развие този процес и по-специално въвеждането на европейската работна карта, от която имаме е, голяма нужда бързо. Господин Трентофилите също ще го включим към този кръг от въпроси. Чух какво исках, имахте да споделите, господин комисар, по отношение на необходимостта да се запазят услугите от общ интерес и те да се укрепят и засилят. А, може би комисията обаче има намерение да промени характера и естеството на тези услуги. А, ние смятаме, че в тях голяма роля има държавата. Казвам го, че защото в директивата за услугите има изключване на този тип услуги, общи, услуги от общ интерес, но комисията възнамерява да да приеме незаконодателни процедури по отношение на въпросите услуги от общ интерес. Аз не съм сигурен до каква степен Европейската комисия ще е в състояние да регулира нормативно тези изключения чрез други директиви, така че цялата ситуация да стане още по маглява Това е въпроса ми. Благодаря. Сега ще дам думата на комисара да отговори и накрая един бърз откос от картечни речи, за да завършим. Мадам Руле, Госпожо Боле, по важния въпрос за обществените поръчки, аз много внимателно прочетох вашия доклад и често се позовавам на него. Е, мисля като вас, както по този въпрос, така и в по много други въпроси, трябва да има някаква последователност, включително и в действията на комисията. Ще ви посоча пример. Аз бях комисар по регионалната политика и отговарях за това, което днес си остава втори по големина бюджет е, в Европейския съюз. Има е, конкретна политика е, 300 милиарда за е, да може регионите, които най-много изостават, е, да растат и да се усъвременяват. И ви напомням, че председателя на комисията Жак Делор, когато работи по единния акт, искаше е, по тези пакети А1 и А2 да има увеличение на бюджета за регионалната политика, е, за да няма регионална фрактура в този единен пазар. Аз заедно с господин Ан и моята генерална дирекция Исках да работим съвместно, за да се види как е, на, местните, е, на местно, локално ниво се прилагат правилата за обществени поръчки – дали има някаква причина за неправилно освояване е, на средства на Европейския съюз поради неправилно тълкуване или прекалено сложни правила на обществените поръчки. Аз нямах никакво предубеждение, просто исках ние вътре да работим. И исках и мнението на другите комисари. Ние работихме по цялостна оценка на рамките за обществените поръчки до средата на 2011 година. И ви казвам, че при тази оценка, така нареченото soft law, меко право ще е, намери своето място. Ние трябва да имаме е, точни и ясни правила, е, е за да имаме и обмен на добри практики. Е, ние правим при препоръката си за обществените поръчки, е, се съобразяваме с това, което каза вашия председател за иновациите, за приобщаването на всички към обществото защитата на околната среда и в моите вътреш, вътре в, в, е, в, в ръководните от мен служби аз е, поех лично отговорност да работя по тези въпроси. Да, госпожо Катлин, да, аз ще дойда в регионите. Няма да посоча точна дата, но вие така публично ме поканихте и аз ви отговарям, че ще дойда във ваш избирателен район, за да придам лице на европейските институции и за работа на място. Сега за професионалната квалификация. Ние в момента започваме преценка на директивата. Езиковия проблем се разглежда е, през 2012 година най-късно ще стане готов доклада, но искам да е, избързаме да стане по-рано готово, за да е, спечелим време. Не Сега обръщам се към госпожа Маккартни, но и към други. Професионалната карта е хубава идея, може би не за всички професии, но все пак за някои професии. Господин Кафалидес, аз споделих с вас моето желание да защитавам обществените услуги и е, потребността ми от е, известно време, за да преценя кой е правилният подход. Дали да бъде строго отраслов подход или подход чрез е, рамкова директива, или по-скоро законодателна рамка, която да почива на различни отраслови законодателства. Трябва да се запознае по-отблизо с проблема, преди да определи какъв ще бъде подхода. Както знаете, е, има е, така укрепване на подхода е, за укрепване на обществените услуги и това е предвидено в Лисабонския договор. Ще изслушам не само европейските депутати, но и професионалните синдикални организации по всички тези въпроси. Благодаря ви господин комисар, за това, че толкова пълно отговорихте на всички въпроси на политическите групи. Сега е, започваме кръг от въпроси е, по една минута. Господин Жовен има една минута и трябва да приключим 10.15. Благодаря, господин председател. Господин Бърние, господин комисар, благодаря за яснотата на изложението и на общия ви възглед за вътрешния пазар. Е, е взимам повод от глобалния въпрос и казахте, че а, ако дадена държава членка бъде поставена в грешка, може би. Е, е, е, да, извинявайте. Много ви моля. Или напуснете залата, или пазете тишина. Е, много шум има. Знам, че вършите много работа, обаче ако имате да преговаряте навън, ако обичате, не тук на срещата. Давам ви още 30 секунди. Господин Жовен, продължете с въпроса си. 30 секунди допълнително. Благодаря ви. Е, да, при превод на 30 минути допълнително. Е, да. Вие казахте, че финансовата криза и жизнеността на вътрешния пазар са свързани помежду си. И сега новините ни напомнят, че ако дадена държава член оценка е, беше, бъде поставена, посочена грешката и това ще направи много несигурен целият вътрешен пазар. Сега е, борбата срещу кризата е, предполага две неща. Силно економическо ръководство, т.е. стратегията да бъде прията от всички партньори. Въпросът ми е прост. Господин комисар, смятате ли, че това условие, което е посочено от самата комисия за силно економическо ръководство и приемането на стратегията от всички партньори са достатъчно ясни, за да можем да отговорим на кризата, която не е гръцка, а европейска. Uh, Благодаря ви, господин Жовен, господин Мандес и след това господин Грек. Господин Мандес, благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви за вашето изложение. Всъщност, за да се подобри действието на вътрешния пазар, ние трябва да се средоточим само върху правилниците, не толкова върху директиви, защото обикновено проблемите на транспонирането в отделните страни е на различно ниво и в крайна сметка няма добре действащ вътрешен пазар. Ние вече често сме обсъждали съвместно е, общностните модели и е, се радвам, че до месец ще решите въпроса въпроса с езиците. Надявам се да има правилник, обаче в крайна сметка трябва да има решение за делата, не толкова за въпросите. Аз Получих доста жалби от хора, от предприемачи, собственици на пазари, че не им се позволява да си отворят пазари, магазините в неделя, особено в неделя и в гранични райони. Това пречи на свободното движение на услуги. Има много неяснота. Господин Грек има думата и след господин Грек заместник председателя на комисията и още един заместник председател и след това госпожа Ваню, господин Грек първо. Господин комисар, казахте, че е време да се извърши този преход от правила към права. Аз смятам, че това е силно изказване, актуално и убедително и идва точно на време по отношение на изграждане на единен пазар. А, хората не си дават сметка как функционира този пазар, какво остава за своите права и ползите от него. Как да превърнем това в ефикасна, конкретна стратегия за в бъдеще. Гос госпожа Ваньо и след това господин Абат също ще се изкажат. Благодаря. Ще бъде съвсем кратка. Не искам да благодаря първоместно господин комисаря, защото той има амбиция, която е в служба на една визия, на една представа и ние ще работим заедно с него. Само два-три пункта искам да подчертая, които са особено важни за мен и за всички граждани. Вие споменахте за Европейската карта за квалификациите. Това е много важно, защото това е успешно прилагане на директивата за услугите. Вие споменахте и за обществените услуги от общ интерес, говорихте за универсалната услуга по отношение, във връзка с либерализацията на почтенските услуги и това а, може да се осъществи само чрез закрила. И това е думата, която вие използвахте. Закрила гражданите, ако, когато видят, че са закриляни в своята работа, ще бъдат много по, по-висока степен способни да осъществяват иновационна дейност и конкурентоспособността няма да бъде табу за много от хората. И е, по отношение на банковите услуги говорихте за прозрачност, подкрепа на средните и малки е, предприятия, регионалните пазари и борси. Последен въпрос е, във връзка с концесиите. Председателят прекъсва ораторката. Благодаря ви. Uh, а моята много трудолюбива заместничка успя за минута и половина да застреля три въпроса. Сега господин Абат, после господин Ван де Камп. Благодаря, господин председател. Господин, господ... Благодаря, господин комисар, за вашето блестящо изложение. По отношение на социалните услуги, от общ интерес е особено важно за мен това политическо измерение, което вие подчертахте, солидарността и ролята за социален амортисьор, която в кризисен период играе тези услуги. Споделям прагматичното, прагматичния идеологически подход, който вие споделихте и е, принципите за субсидиарност и пропорционалност са особено силни в тази сфера. Ако може да кажете няколко думи за проекта за съобщение е, за е, рамките качество. По единия дигитален пазар каква инициатива възнамерявате да предприемете за въвеждане на такива рамки, каквито съществуват в САЩ или в Япония? Благодаря. Господин Ван де Камп, благодаря, господин председател. А, искам да благодаря искрено на а, комисара за изключително амбициозното изложение. Вие имате отчаяна нужда от нашата подкрепа. Благодаря ви много. Вие сте правилният човек, изпълняващ работа, която е точно за него за което ви поздравявам. Сега за директивата за услугите. Вие говорихте за оценката, която би трябвало да се проведе до края на тази година. В някои страни обаче директивата за услугите още не е приложена, така че как ще направите оценката за функционирането до края на годината? Второ, пак за директивата за услугите в контекста на интернет чувам от много граждани е, оплакване, че продължава да няма достъп до интернет, е, така че директивата за достъп до услугите чрез интернет е, за тях е лишена от смисъл. Нещо да кажете по този въпрос. Благодаря госпожа Стайлер, после госпожа Рапти. Благодаря господин председател, господин комисар. Много ме заинтригувахте с това, което казахте за защита на потребителите и финансовите продукти. Очевидно, вие имате становище по този въпрос. Но въпросът за банковите сметки е много важен също. Що се отнася до посещението ви в, Обединеното кралство, Елате в Шотландия имаме много значим сектор на финансовите услуги. Накрая е, едно от най-големите бедствия сполетели економиката напоследък не беше резултата от действията на човека, а на един вулкан. Какво ще стане, ако избухне вулкана Катла? Той би бил много по-деструктивен от това, което стана преди седмица. Благодаря. Госпожа Рапти, после госпожа Тун. Благодаря, господин председател. Господин комисар, благодаря, че сте сред нас днес. Благодаря за съдържанието и за начина по който го изложихте, говорейки за вашият план. Вие създадахте атмосфера, дух на доверие. Въпреки тази атмосфера и а, думите обаче съществува и действителността. А действителността сочи, че за да изградим Европа 2020 трябва да издържим продължим да сме живи през 2010, 2011, 2012, а тази година сме под голям натиск финансовата криза, гръцката криза, а, виждаме как спекулантите а, сега се прицелват и към други държави, следва а, да насочат усилите си срещу Португалия. Така че, отчитайки тази действителна ситуация в економиката в момента, по какъв начин възнамерявате да защитите правата на работниците при създалата си економическа ситуация? Благодаря. Благодаря госпожа Рапци, госпожа Тун и накрая господин Корея де Кампос. Благодаря, господин председател. Господин комисар, първо благодаря, да, благодаря ви за а, много активното сътрудничество, което се разгръща между нас и вас. Интересно ми беше да чуя всичко това в широка перспектива. Вие както че сътрудничате добре с другите комисари, с другите служби в рамките на Европейската комисия. Споменахте също и то не веднъж новите държави членки. Определено вие обръщате много внимание на тези нови държави членки. Това не се случва винаги, при... не сме го чували от други. Говорихте за 2% от економиката, свързано с пиратството. За пиратството е необходима дългосрочна стратегия. Трябва и да помагаме на онези, които искат да купуват стоки и услуги законно. Трябва тук се проявява внимание, защото санкциите карат хората да крадат още повече роуминг. Е, също нямаме вътрешен пазар, има конкуренция между държави, а не между фирми. Какво смятате да правите по въпрос с роуминга? Благодаря. Благодаря. Е, господин комисар, поздравявам ви. Е, и искам да печелим време и затова ще ви направя едно предложение. Поздравлявам ви и ви правя едно практическо предложение за юридически разнобой. Нека три стари части заменим с една нова. Тоест, винаги когато комисията е, тръгне да прави ново законодателно предложение, е, трябва да погледне в каталога на наличното законодателство, е, кои две-три стари части могат да бъдат обединени в една. По този начин критично ще е, е, погледнете наличното законодателство и е, ще се отнесете с е, малко по-голямо внимание към новата си инициатива. Благодаря ви, господин председател. Аз е, мисля, вие направихте като за последно изказване, доста така възбуждащо изказване. Благодаря ви на всички, на всички колеги. Комисария трябва почти веднага да си тръгне, но все пак давам на Мишел Бърние последната дума и той ще отговори бързо на вашия обстрел, кръгов обстрел. Благодаря, господин председател. Знам, че вие с нетърпение очаквате да преминете към следващия етап, към важни гласувания. Мисля, че тук чух много умни предложения. 20 години съм бил парламентарист в страната си и виждах, че непрекъснато гласуваме, гласуваме, гласуваме закони, а никога не оценяваме наличните закони. Но в Европейския съюз е по-различно. Първо, вие сте много бдителни, второ, сте са много взискателни. Комисията прави ревизии на директиви, но не знам дали специално във вътрешния пазар, където има 1400 или 1600 текста, някои от които може би могат да бъдат преразгледани, някои може би вече са ненужни, но вместо непременно да бъде 3 към 1, защото все пак не е малко 3 към 1, е, но и аз също така внимателно се отнесем към статистиките и заради това е, гледам е, възможно най-проницателно да преценя кои текстове са полезни или не. Сега колеги споменаха за гръцката криза. Искам да бъда е, ясен, както и издържан по този сериозен актуален въпрос. Гърция преживява изключително сериозна криза. Комисията се мобилизира и мога да твърдя това категорично, е, като подчертавам ангажимента на Баросо и на колегата Оли Рен. Заедно с Европейската Централна банка и Международния валутен фонд, е, нашите екипи са на място, за да се изяснят е, техническите подробности по плана, който беше одобрен и който ще бъде приложен. Европейската солидарност е, ще бъде упражнена е, е, първата солидарност първо е да се спазва дисциплината. Е, и Гърция доста храбро се зае с това. Госпожа Рапти правилно каза, че ще има човешки и социални затруднения. Има усилия за Гърция и на всички останали страни, които са готови. Господин Жовен и госпожо Рапти, трябва да направим пулка от тази економическа и финансова криза как да, какво, как да наблюдаваме, какъв да бъде надзора над страните, особено от червената зона. Економически надзор, економическа координация, трябва да е, има економическо управление. Това управление не е било е, нецензурна дума за никой от нас трябва е, да се е, е, спазва дисциплина. Тези, които са подписали един и същи договор, трябва да има безупречна статистическа дисциплина, да се знае за какво се говори, с точни думи и трябва да си направим потуки от гледна точка на регулация и надзор. И заедно с колегата Оли Рен ние си правим полуки за необходимостта от надзор, регулация и прозрачност е, е, за всички пазари. И е, това е причината, поради която аз ще представя пред парламента през лятото предложение за общ регламент за дериватните продукти сега, знам, е, че винаги трудно се прилагат е, директиви, знам, че правилниците винаги са по-ефективни и до няколко седмици, след като приключа съответната координация, ще направя е, предложение за езиков режим на европейския патент. Аз вече направих предложение при Испанското председателство. Сега, за това магазините, които са отворени в неделя – е, има разлика, вътрешния пазар е фрагментиран, е, е, условията за работно време на магазините и условията за продажба са различни. Ние сега работим по търговията на дребно, по връзката между а, търговец и производител и а, ние трябва да направим един точен анализ за различията не само за работното време на магазините, но и времето на сезонните намаления. Господин Реш, ви имате изключително важен доклад и е, ние ще намерим начин да квалифицираме този вътрешен пазар. Е, човешкото и социалното измерение на този пазар са много важни. Аз с голям интерес е, прочетох доклада ви. Това е принос към моята цел да поставя е, хората в сърцето на вътрешния пазар. И накрая да, аз съм за европейска професионална карта. Може би не във всички професии, но не бива да се очудвате, че комисаря по вътрешен пазар говори за е, защита, но това не значи протекционизъм. Аз не съм протекционист. И това от което много се страхуваме, че ако не се получим от финансовата криза и ако настъпи нова криза, и вижте какво, е, времето на пазара тече много по-бързо от политическото време. И ако възникне нова криза с финансов мехур или мехур на недвижимите имоти и ако не сме е, си направили съответните полуки, нито да не коплатеца, нито гражданите ще ни простят. Защото първата жертва на зле предугадена и зле управляема криза ще бъде пазара. И е, тогава ще е, е, ако започне протекционизъм, тогава пазара ще бъде първия потерпевш. Е, и през следващите месеци ще работя за достъпа на малките средни предприятия до борсите. Господин Обат, дайте ми време. Дайте ми време, за да имам ясно, ясно становище за рамковата директива, рамката, за качеството, за която говори господин Баросо, законодателната рамка или защитата на обществените услуги чрез отраслов подход, трябва да направя обективен анализ на различните пътища, по които може да се тръгнем. И с господин Таглияни и госпожа Кръс работим за цифрова индустриална политика, за която говорихте, защото ни трябва и индустриална политика за Европа също така господин Ванден Капт, накратко ще ви е, напомня какво казах вчера, когато говорихме за приложението за директивата за услугите. Дадох точна статистика, кои страни са приели директивата, кои не са. Е, около 600 национални закона са променени в приложение на директивата, но е, директивата се прилага на национално ниво е, положително като цяло. Госпожо Штилер, заедно с господин Дали, ще работя по потребителските кредити а, и е, съм предвидил да говоря за отговорния заем, защото трябва по-голяма отговорност, както тези, които дават на заем, тези, които взимат. И сега оценявам различните възможности, които има, включително и законодателни. Госпожо Тун, благодаря ви общо, още веднъж за форма. Вие като влязохте, госпожа Тун, аз е, е, е, казах, че искам да бъде в началото на полското председателство. Не съм казал къде, но в началото на полското председателство. Благодаря ви за идеята. Национални парламенти, Европейски парламент, комисия, но въобще гражданско общество, социални и економически партньори трябва да кажат какво стои зад законите, зад текстовете и защо да има човешко измерение – Искам да съвпадне този първи форум с публикуването на едно бордно табло на вътрешния пазар, да се види докъде сме стигнали с е, звеното за е, един, е, единното звено и изобщо всичко, което е свързано с партньорите на единния пазар. Благодаря ви. Продължаваме Uh, um, Господин комисар, тези спонтанни аплодисменти показват степента, в която тази комисия дава висока оценка на вашата посветеност и ангажимент. Знам, че имате огромна товареност. Ние тук също искаме да не изоставаме от вас по отношение и на работата, с която сме се захвалили, и на ангажираността към нея. Много ви благодаря за това, че днес бяхте с нас и за това, което споделихте. Благодаря много. Uh, so, ladies and gentlemen, uh, could I uh, please ask you to take your seat? Госпожи и господа, моля да заемете местата си. Започваме програмата за гласуването. Ако мога да ви помоля да вземете местата си и да осигурим тишина, за да започне гласуването. Първо, ви моля да направим проверка на броя на присъстващите и на това дали системата за електронно гласуване работи. Както обикновено ще ви помоля всички членове на ЕНП, които ще гласуват, да гласуват сега. Всички от ЕНП, моля гласувайте. Проверка. Всички, които ще упражняват гласа си от ЕНП, един в повече. Би трябвало да сме 40. А, госпожа Вайла е гласувала очевидно за НП. Не знам какво и става, но това е. Така, <laughs> моля ви, пак край на гласуването. 14 плюс госпожа Вайлер. Само НП, моля. Не, не, НП искат втора проверка. Заповядайте. Само членовете на НП да гласуват, моля. 14, да. Сега, моля, социалисти и демократи, госпожа Вайлер, сега може да гласувате. 10 души, правилно. Либералите, Алде. Извинете, вие сега сте с, е, един човек повече. А извинявайте, пак социалисти и демократите. Всички от социалисти и демократите, защото излязахте 11 души. 12 даже. Оле-ле, пак от начало трябва да започнем. Моля да е, приключим с тази Проверка. Край на гласуването. Още веднъж социалисти и демократи, защото не стана много ясно. Само социалисти и демократи този път да гласуват. Моля, а сега. Само вие. 10 души, добре. Край на гласуването. Алде, сега. Ако обичате членовете от Алде. Другите да ги проверявам или Зелените, моля зелените депутати. А сега консерватори и реформа, реформисти, трима. Европейска обединена лица, двама. Да, браво. Благодаря много. И а, днес а, нямаме от Европа на свободата и демокрацията, нали така? Добре, сега почваме с доклада за борба с закъснените плащания. Докладчик иска да каже нещо преди да започнем да гласуваме. Благодаря, господин председател. Много се радвам след този бурен доклад, който успяхме е, да приключим. Имаме вече първи резултати да ви припомня какво каза господин Барниер. Колко са важни малките и средни предприятия да се подкрепят вътрешния пазар и тези предприятия. Това е кръглен камък, наистина. Това отношение, както казах, след много оживени и ожесточени дебати стигнахме до компромис. Компромис е пред вас. Искам да изтъкна основните му моменти. Първо, казахме, че ще има 30-дневен срок за публичните и частните предприятия с възможност за удължаване до 60 дни за публичните дружества и 60 дни за частните. ЕНП настоя да има свобода на сключване на индивидуалните договори. Вървим в тази посока. Втория важен компромис е да отпадне 5% глоба за публичните дружества, нещо, което се обсъди в началото, много плам се вложи а, първоначално имаше искане за 7% на глоба, сега имаме компромис. А, бих а, искала да ви кажа, че в основните е, вестници в Германия и в други държави се а, можахме да прочетем, че това ще затрудни много местните а, публични власти, за а, го свалихме на 5%. Три а, пункта а, като разходи за събиране на вземанията, по-проста а, схема без а, процентни точки. Така се разбрахме, това е най-простия начин. Четвърто, проверката. А, срок до 30 дни за големите а, предприятия, разбира се, може да е под 30 дни. И не на последно място, а, лихвата. Комисията предложи 7%. Ние се разбрахме за 2% на, а, но увеличение и става 9% лихва. Мисля, че това е разумно както за публичния сектор, така и за частните предприятия. Отчетахме желанието на парламента те да се третират равнопоставено. 7% разбира се се отнасят а, и за частните и за държавни обществени предприятия. Това са важните моменти. А, имаше и друго изменение по една точка, която аз подкрепям, но ще видим там какво ще излезе. Що се отнася до времето, с което разполагахме за изготвяне на този списък за гласуване, нямаше възможност да се включи тази а, въпросната точка, макар че тя смята за важна. И така стигаме до компромисите защото не защото а, не можахме да се разберем, а защото искаме да видим как ще се гласува по тези въпроси. Та това е за а, болниците. Накрая да благодаря на комисията за проявената по-голяма гъвкавост защото с а, така предложените компромиси наистина се стига до известен конфликт с Европейската комисия и въпреки това Европейската комисия работи с нас, за да се стигне до някакъв конструктивно решение по въпросите, по които имахме разногласие. Да, благодаря на всички, които работиха по тази задача. Знам, че беше трудно и на всички административни служители, особено за изготвянето на списка за гласуване. До късно с нощи работиха. Така започваме с измене 54 то към член 1. Госпожа Ройтова отхвърля се. Член втори. Има един блок от изменения 55, 67, 77, първа част от Мандерс за, против, пада. И трите падат. Господин Бошой 56 за, против, пада. Три еднакви изменения. Салвини, Бартолоци и Питела за, против, падат. Сега към член 2, точка 2, шесто изменение, съответната част от госпожа Вайлер за против приема се. Сега минаваме към шесто изменение, съответната част втора от госпожа Вайлер за против. Може ли пак? Мисля, че това трябва да го гласуваме електронно. И така, моля гласувайте с картите си по изменение 6, втора част от госпожа Вайлер. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Пада с 21 срещу 15. Шесто изменение, трета част Госпожа Вайлер, моля гласувайте. Край на гласуването. Отпада. 21 а, против. Сега предложенията от комисията по промишлеността не, това падна. Мисля, че не е необходимо сега да се гласува тъй като това влезе в друго изменение. Тъй като 6-3 бе отхвърлено, имаме една група изменения 60 63 65 и от ИТРЕ за, против, приема се. Госпожа Коми, изменение 6 е оттеглено, 66 беше същото, не е необходимо да се гласува също. То се отнася и до 68 на госпожа Ханзлик. Сега преминавам към изменение 69 от господин Ариас за. Може ли да гласуваме това? Изменението на господин Ариас 69 за. Край на гласуването. Приема се с 20 на 15. Така, сега преминаваме към първото компромисно изменение за против приема се. От тук отиваме на изменение, към изменение 7, 3, и 70, внесено от една група депутати, който е за. Приема се. Сега преминаваме към две изменения от господин Кройцман, не извинете, второ компромисно изменение. Второ компромисно изменение за против приема се. От второ компромисно изменение преминаваме към трето относно член трети, който е за компромисно изменение 3, за против приема се. Сега надолу към изменение 87 от Мандерс, съответната му част. За, против, отхвърля се. И съответно пада 37. Не, не, извиняйте. Трябва да гласуваме на комисията по правите въпроси седмо. За против отпада. Сега към компромисно изменение номер 4, обаче тук имаме разделно гласуване. Предлагам на по начина по който е организирано всичко това, да гласуваме 2А и 2Б за до 60 дни. За, против, приема се тази част. А сега към втора част на гласуването. Трябва ли електронно да се гласува тук за втората част? Втората част на разделното гласуване. Или има устно изменение към този текст? Тук не пише, че има устно изменение. Добре. Госпожа Ханзлик иска да внесе устно изменение. Предполагам, че Докладчик е уведомен. Пред мен има текста, но мисля, че трябва да го прочетете. Имат ли всички текст? Текстът е раздаден в документите ви. Така, това е альтернативен текст, альтернативен на посоченото в списка за гласуване. Така ще го прочета, за да е ясно, тъй като вече гласувахме. Държави ценки трябва да гарантират максималният срок в договора да не надхвърля 60 дни. Това гласувахме. Тази преформулировка се казва, освен ако не е се получи, че такава договорка е, представлява голямо несправедливост по отношение на някои от страните по договора. Исках да кажа само, че формулировката преди беше неоправдани е, щети е доста неточна, а сега да не е в голяма степен несправедлив е по-добър израз и аз също подкрепям тази нова формулировка. Ако не искате да кажете нещо по процедурата, ще минем към гласуване. Давате ли ми думата? Не. Питам ви какво ще кажете не искам за устното изменение. Защо не мога да го подложа на гласуване? Може ли да взема думата? Първоначалното предложение на НЕП за устното изменение включваше промена а, мисля, че нещо има недоразумение. Искам да ви попитам дали не бихме могли да се придържаме към? Съответно трябва да се предвидят срокове да плащане, които да бъдат ограничени до 60 дни, вместо да бъдат лимитирани. Това беше свободата на сключване на договор. Аз мисля, че това е съвсем друго а, изменение. Не може да го приемаме сега. За мен е, е съвсем неясно става какво точно приемат НЕП. Аз а, чух коментар по друг текст, който се приема от докладчика и а, който ще подложа на гласуване. Тук трябва малко да спазваме някаква дисциплина. Ще поясня. Госпожа Ханслик предложи устно изменение за втората част на 2Б, което аз прочетах и което госпожа Хан, а, Вайлер приема. И него ще подложа на гласуване сега. Господин председател, знам, че няма единомислие между мен и докладчика, но оставам с впечатлението, че първо искаме да отхвърлим устното изменение на този етап. Смятам, че просто отхвърляме това, което е на маста пред нас без да искаме допълнителна дискусия сега. Просто предложеното устно изменение го отхвърляме. Добре, значи ако вие искате да го отхвърлите, няма, да, няма нужда да го е, гласуваме. Значи единственото е което мога да направя, е да гласуваме това, което в момента е предложено. Приема се. О, моля ви, преди да се стигне да гласуване, да се разберете какво точно предлагате като основно изменение в бъдеще. Сега изменение 96 от госпожа Руле 97 и комисията и 3 за против приема се. Изменение 97 госпожа Руле съответната му част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Дванайсет на 13. Приема се сега. Изменение 6 от Комисията по ИТРЕ. Моля, гласувайте. Член 3, параграф 2. За, против, приема се. Член 3 пада в резултат на компромиса, така че сега прескачахме на 101-102, това ще отиде в 4А по-нататък, така че сега компромисно изменение 5, нали така? Така подлагам на гласуване компромисно изменение 5 за против, приема се. И така сега преминаваме към 104 е, господин Соловини, за против отхвърля се. Сега 105 пътела, е, Питела и други за против приема се. 105 втора част на Питела и Итре за против приема се. Сега 105-то изменение, съответно част трета, Питела и 3 и други за, против и приема се. Тук в резултат на това гласуване и приятите текстове падат а, някои изменения. Сега член четвърти измен... параграф първи от Солвини, нали така? Не, това ще се гласува после. Добре. Значи едно, две, едно. Изменение 121. Ройтова за. Против. Приема се. Сега изменение 125 пада, 124 се включва към 4. Сега 128 от коми за, против, отхвърля се. 124 от господин Ариас за, против, отхвърля се. 131 от господин Майер за, мисля, че трябва електронно. 131 от господин Майер, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 21 на 15. Изменение 8 от Комисията по правни въпроси за против приема се. Преминаваме към компромисно изменение номер 6 за против приема се. Сега скачаме към компромисно изменение 7, значи много неща падат тук. Браво на докладчика. Компромисно изменение 7. За. Против. Приема се. Сега отиваме към 138. 145 и 44 за против. Извинете. Е, значи това 138, 145, 144. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Е, така, 13 за, 22 против. Отхвърля се господин Бушой 139. 139. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 19 на 17 гласа. 142 от Мандерс. За. Против. Отхвърля се. Сега Падат пак някои текстове в резултат от компромисно изменение 7. Сега разгръщате доста страничи, стигате до 147, част трета от госпожа Руле и други за против приема се. 147 съответната част от госпожа Руле за мисля това да го гласуваме електронно. 147, част четвърта от госпожа Роле. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 16 на 19. Сега преминаваме към изменение 9 на Юри, първа част, за, против, приема се. Господин Кара с изменение 150 за против приема се. И 9, 162, 163 и други за против приема се. 151 от Жован Абат и Ханслик за против приема се. И 9 пада. Всички останали също. Сега о, минаваме към 158, втора част от господин Кара, защото другите паднаха заради компромис 7. За, против, приема се. Сега госпожа Стайлър, 172, ще гласуваме електронно по 172 на Стайлър. 172. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 на 18. Така. Отиваме на 193 от Питела. За. Против. Отхвърля се. 194 на господин Кройцман. За. Против. Също се отхвърля. Сега 197 се гласува после. Член 6. Няколко еднакви изменения от Итре и Юри за, против, приемат се. След това няколко точки, които не гласуваме поради правата на член 50 Минаваме към окончателния доклад по правилата за сътрудничество и сега минаваме към 15-то изменение на ИТРЕ и господин Салвини, това е седми член А. Е, за, против, въздържали се, приема се. Две от Салвини падат. Сега сме на член 7. А, 1А нов, изменения 13 и 14 от Вайлар. Подлагам ги на блоково гласуване за против. Приемат се. Изменение от Филип Жован, което ще бъде допълнение към 13 и 14. За допълнението против приема се. Юри 15 и 16 падат. Сега 7А ново, 15-то изменение от Вайлер. За, против, приема се. 208 от Ханслик. За, против, приема се. Сега минаваме към предложени от Юри изменение 209 от Салвини. За, против, отхвърля се. 210-то изменение пак на Салвини за, против, също се отхвърля. Сега към преамбилната част, номер 16, за, против, отпада, 17-то изменение за, против, приема се, 18-то за, против, отхвърля се, 19 за, против, против, отхвърля се. Следващия блок а, от изменение се отнася до други изменения, така че сега отиваме на 23-то изменение от госпожа Кораза Билд, като допълва друго изменение. Моля, гласувайте за предложението Кораца Билд. Край на гласуването. Приема се с 23 на 10. Сега преминава към да, така има тук доста дълга част от изменения, които няма да гласуваме, защото вече са били обхванати друга. Да и мисля, че сега скачаме чак на 18А нова точка от преамбюла, изменение 51 от Мунизди Урква и Масия Пхидалко за против приема се. Вайлар четвърто да, за против приема се. Пето на госпожа Вайлер за против. Това се приема. И сега май минаваме към окончателното гласуване. Сега моля гласовете върху окончателното предложение електронно. Моля, гласувайте по окончателния текст. Някой друг от не е гласувал. Край на гласуването. Приема се с 30 гласа за, няма против, 6 въздържали се. Благодаря много. Благодаря Оп. много. И така, благодаря ви. Искате ли да кажете нещо? Не. Добре. Е, сега, а, много ви моля, тишина за докладчика. А, всъщност, аз а, исках да си скажа след вота. Искам да благодаря на секретарията на комисията а, Лука, нашия юрисконсулт както и всички сътрудници, които работиха много. Искам да изкажа специална благодарност на правната комисия за конструктивното сътрудничество. Не очаквах такова сърдечно разбирателство. Искам да се обърна и към съвета, който присъства тук. Дами и господа, за вас е ясно, че вота е категоричен. Сега трябва да мръднете вие. Благодаря ви е, за това, че свършихте тази тежка работа, за това, че работихте с правната и комисия, комисията по промишлеността. Това показва, че можем да го направим. Е, сега, е, може ли тези, които дойдоха специално за този вод, тихо да напуснат без разговори? Сега пристъпваме по нашето становище по биоцидите. Госпожо Сартори, ви. Ами, искате ли да вземете думата преди вота, за да кажете нещо? Ако обичате, е, може ли тихо да напуснете залата? Благодаря. Госпожо Сартори, искате ли да се скажете? Президенте, ла ringrazio. Questa proposta Господин председател, това а, е, предложение за правилник засяга биоцидите и 98 директива. Тя беше обсъждана с е, Комисията по промишлеността и за това искам да благодаря на всички колеги и докладчиците в Сянка за това, че улесниха работата ни, за да постигнат възможно най-широко единодушие. Благодаря ви, каза председателя. Е, така, е, може би е, трябва да подчертаем още веднъж, че по това становище ние работихме наясно с комисията по околната среда и в края на краищата трябва да, е, е, да така сега да пристъпваме е, по становище на госпожа Сартори, първо член първи, изменение 4, за, против, приема се. Изменение 5 на госпожа Сартори, за, против, да, аз мисля, че трябва пак да гласуваме. Изменение пето на госпожа Сартори. Начало на гласуването. Край на гласуването. Така, приема се. Приема се с, с 203 за и 4 против. Сега изменение едно от госпожа Гебхарт за против. Приема се. Изменение 109 е, от господин Фокс и Вайсбергер за, против, приема се. Изменение 6 на госпожа Сартори е, за, против, е, приема се. 110 госпожа Сартори, начало на гласуването по 110 изменение. Край на гласуването. Приема се с 23 за, срещу 13. Седмо изменение на госпожа Сартори за, против. Приема се. 9, свързано е с 109. Така, 8 изменение на Сартори за, против. Приема се. 9 госпожа Сартори за, против. Приема се. Десето, госпожа Сартори, за, против, също се приема. 11, госпожа Сартори, за, против, въздържали се, приема се. Сега отиваме на член четвърти, параграф първо, е, първо изменение, госпожа Сартори, за, против, приема се. 13-то е, изменение, за, против, приема се. Член пети 14 то изменение, госпожа Сартори, за. Сега на начало на гласуването по 14 то изменение. Начало на гласуването. Край. Да, всъщност Народната партия... Да, двама, двама, двама повече от Народната партия. Да, нека да гласуваме отново. Да, ако обичате. Може ли да проверим? Двама повече. Да, начало на гласуването. Начало. Отново започваме гласуването с правилен брой гласове от Народната партия, защото компютрите и компютърните игри не лъжат. край на гласуването. 23 за, 13 против. Добре. Добре. Така. Е, следващото изменение отпада. 15-то изменение госпожа Сартори за. Край на гласуването. Приема се с 21 на 13 гласа. 16-то изменение госпожа Сартори. Начало на гласуването по 16-то изменение. Край на гласуването. Приема се 26 за 10 против. 17-то на госпожа Сартори. Начало на гласуването по 17-то изменение. Край на гласуването. Приема се 22 срещу 13. Сега, е, седми член. 113-то е, изменение Евлингер Пхарт. Начало на гласуването. That vote is closed. That is carried by 31 votes to 2. Е, изменение 18 от госпожа Сартори. Начало на гласуването. Край. Приема се 31 на 4. 19-то госпожа Сартори. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 23 гласа на 11. Изменение 20 на госпожа Сартори. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 22 гласа срещу 13. 21 изменение госпожа Сартори за. Против. Приема се. Сега член 8. 22 изменение на госпожа Сартори. За, против, въздържали се. 23 изменение за, против, приема се. Е, член 9, алинея 1, 24 изменение госпожа Сартори. Начало на гласуването. Край. Приема се. 20 срещу 13. Сега член 10, алинея 3. Изменение 114 с устно изменение. Госпожа Гербхард, виждате го на листа ви. За, против, приема се. 114 пада. А сега член 12, 25 изменение за, против, Приема се. Член 15. Изменение 115. Господин Босой. Начало на гласуването. Край. Приема се с 21 гласа. Срещу 13. 26 изменение госпожа Сартори. Начало на гласуването по 26 изменение. Край. Приема се 20 за 15 против. 27 изменение госпожа Сертори, Начало на гласуването. Край. Приема се с 22 гласа срещу 13. Сега Пристъпваме към устните изменения на госпожа Сартори, господин Базой. Всъщност това отпада. Е, той, виждате го. Сега е член 16. Първа линия, 29-то изменение за против. Приема се. Сега към изменение 29, госпожа Сартори. За, против, приема се. 30-то госпожа Сартори. За, против, приема се. 31. 31. Край на гласуването. Приема се. 22 гласа срещу 13. 32 на госпожа Сартори за. Против. Приема се. Член 17. Изменение 116. Господин Босой за, против, отхвърля се. 117 господин Босой за. За, против, отхвърля се, да. 118 господин Босой за, против, също се отхвърля. 119 господин Босой с основно изменение всичко е на списъка за, против, приема се. И така, да, 119 а, отпада. Отиваме на член 18. Имаме няколко обединени изменения на госпожа Сартори и господин Посой на две части. Всичко личи ясно на списъка за по първа част по обединените изменения против. Приема се. Втора част сега. Начало на гласуването. А? За втора част. Против. Също се приема. Така, Изменение 34 то на госпожа Сартори за, против, приема се. Член 20, изменение 35 за, против, приема се. 36 за, против, приема се. 37 за, по 37 изменение, начало на гласуването. Край. Приема се 22 на 13. 38 изменение. Начало на гласуването по 38 изменение. Край на гласуването. 22 на 13 приема се. Член 21-39 изменение на госпожа Сартори. Начало на гласуването. Край. Приема се 19 на 16. Изменение 40. За. Против. Приема се 41. 41. Начало на гласуването. Край на гласуването. 23 за, 12 против. Сега. Да. Няма да гласуваме, защото някои изменения са отхвърлени. Сега е, изменение 44-то е изменение на госпожа Сартори. Край на гласуването. Приема се 22 на 13. Приема се в този случай 1-2-2 на Имаме още две думи. Кой е за добавените две думи? Приема се. Сега член 22, изменение 45, Евлин Герпарт с устно изменение на е, списъка ви за за е, изменението с устните изменения, да, приема се. В този случай отиваме на 46. Така, 46 и 47 заедно. 46 и 47 за, против, приемат се. 46 и 47. Сега 48, госпожа Сартори, за. Народната партия гласува ли? Гласуват ли? А, не е ясно. Не е ясно. Сега говори ви за 48. Да. За. Против. Приема се. 49. За. Против. Приема се. 50-то изменение, госпожа Сартори. Начало на гласуването по 50-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 22 на 13. 51. 51. 51 изменение. Начало на гласуването. Приема се. 22 на 13. Сега, член 25. Това всъщност са нашите съвместни правомощия. Така, това ще се отрази на крайното гласуване. 52-ро изменение на госпожа Сартори за против. Приема се. Член 27. 53-то изменение за против. Приема се. 54-то за против. Приема се. Сега, член 28. 123 де, 123 госпожа Гепхарт, начало на гласуването по 123-то изменение. Край на гласуването. Да, 20 на 16. Сега е, изменението 55 на госпожа Сартори за, против, приема се 56 за, против, приема се 57 за, против, приема се. Член 29 и 58 изменение госпожа Сертори за, против, приема се. 59 за, против, приема се. Сега член 33, 124, е, господин Кройцман, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се е, с 19 е, на 17. 17 на 19. Госпожа, господин Булсой, 125 изменение. За, против, отхвърля се. 126 е, Фокси Сартори за, против, приема се. Сега член 33А, нов член Имаме разделно гласуване на три части. Май втората част е оттеглена, значи остават две части. И така, 127 първа част, както личи на списъка ви. За. Против. Първата част се приема. Втората част е оттеглена. И така, пристъпваме към трета част. За. Против и третата част се приема. Сега е, изменение 60-то на госпожа Сартори, електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването, приема се 21 гласа на 12. Изменение 61 на госпожа Сартори, начало на гласуването, Край. 23 на 10. Сега. 62. 62. Госпожа Сертори За. Против. Приема се. 129. Господин Босой. За. Против. Е, приема се. 63. Е, е, госпожа Сертори За. Против. Приема се. 64-то, е, което е за е, съвместни заседени е, правомощия. 130 също на господин Босой, за против приема се. Член 44, 65 изменение. Да, нека да проверим електронно. Член 44, 65 изменение. Край. Приема се 26, 9 против. 131 е, отпада. Отиваме направо на 66-то. Госпожа Сартори за, против, приема се. 67 госпожа Сартори, начало на гласуването по 67 изменение. Край. Приема се 25 на 9. Сега Член 46 с компромисни изменения, прияти от всички политически групи. Кой е за? Против? Приема се. С компромисните изменения сега отиваме до 136-то изменение на е, господин Босои за против, отхвърля се. Сега компромисно изменение 2 от 3 политически, 3 политически групи за, но електронна проверка. Значи компромисно изменение 2. Начало. Край на гласуването. Приема се 23 на 12. Е, изменение 76-то е на член 48 направо. 7-6. Е, е, така, начало на гласуването. 76-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 22 на 13. 77. Госпожа Съртори. Електронно. Електронно гласуване за, против. Приема се. 78. Госпожа Съртори, За, против. Приема се. Е, член 49. Изменение 7.9. Госпожа Съртори. А, начало на гласуването. За. Край на гласуването. 22 на 13 против. Изменение 80 на госпожа Сартори. Начало на гласуване. Спазване. 22 на 13. Изменение 81 по член 52 за против, приема се. Член 53, изменение 82, начало на гласуването по 82 изменение, край на гласуването. Приема се 21 на 12. Сега, член 54, е, изменение 83 на госпожа Сартори, за, против. Приема се. Изменение 143 на Ивлин Гепхарт за, против, приема се. Изменение 144 госпожа Гепхарт за, против, приема се. 145 госпожа Гепхарт за, против, приема се. 146 начало на гласуването по 146. Край на гласуването разбито. 18 е, против. 147 Ивлин Гепхард за, против, приема се. 84 е допълнение от госпожа Сертори, за, против, приема се. Сега член 55, изменение 85, госпожа Сертори за, против, Извинете. Да, приема се. Да. Е, Отначало 85. Май трябва електронна проверка по 85 е, начало. Край. Приема се с 22 на 20. 86-то госпожа Сартори. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 22 на 13. 87. Госпожа Сартори. 87. Край на гласуването. Приема се 22 на 13. Изменение 88 на госпожа Сартори. Начало на гласуването. Край на гласуването. Също се приема с 22 на 13. Член 58, изменение 89 на госпожа Сартори, начало на гласуването. Край. Приема се 23 на 13. Изменение 90 на госпожа Сартори за, против. Приема се. Устно изменение второ от госпожа Сартори, както е на, е, на списъка ви за против, също се приема. Сега отиваме по член, на член 59 и 92 изменение на госпожа Сартори на три части. Първо, гласуваме първа част за Да, извинете. Казват ми, че втората част отпада. Не съм си... Не знам дали трябва раздално гласуване сега при това положение. Нека проверим. По нашия списък сега сме на 59 член. Едно а което е ново. Втората част 85 е, беше от Евлин Гепхарт, но сега отпада. Но при това сега отпада. Защото 58 е било отхвърлено. При това положение няма нужда от разделно гласуване. Направо 92 като изменение. Значи 92 като цяло гласуваме за, против, приема се. Член 62, 93 госпожа Сертори, Начало на гласуването. Край. Приема се. 23 на 13. 94-то начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 21 на 14, 95 за, против, приема се. Член 77, 148, господин Босой за, против, приема се. Е, изменение 96, госпожа Сартори, начало на гласуването по 96-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 25 на 8. 149 на госпожа Сартори. Начало на гласуването. Край. Приема се. 23 на 13, 97 отеглено. Член 81, 98 изменение. За 98 против. Приема се. 81 член 150 и 151 заедно. Начало на гласуването. Край на гласуването. А. Така или иначе загубихте, но нека да проверим. Загубихте с 23 на 14. Е, всъщност 23 на 13, защото има един повече. 82 член 152 Фокс Вайсберг за против. Приема се. Член 83 99 госпожа Сартори за против. Приема се. 100 на госпожа Сартори за против. Приема се. 153 Босой за, против, приема се. 154 154 начало на гласуването. Край. Приема се 26 на 10. Сега отиваме към мотивите. По 11-то изменение имаме 8 изменение – Сартори, Босой, Фокс, за, против, приема се. Сега 101. Те май вече са прияти или отхвърлени заради измененията, но не съм сигурен. Сега е, изменение 3 на Сартори приема се. Сега отиваме направо към окончателното гласуване. Добре. Така, окончателното гласуване. Начало по гласуването по е, всички изменения госпожа Сартори. Окончателно гласуване начало. Край. Приема се 24 за, 3 против и 9 въздържали се. Благодаря на госпожо Сартори за чудесната работа. Сега чакаме от резултатите, резултатите от Комисията по околна среда. Благодаря ви много. И... Колеги, следващата точка по становището на господин Бошой за, лекар... за а, лекарствата по предписание. Съвсем накратко, сега ще гласуваме становище, което е резултат от работата ни с много колеги от тази комисия, за което аз благодаря. Според мен, както становището, така и е внесените изменения, цели да се подобри внесения от комисията текст. Под подобряване имам предвид от гледна точка на пациентите. Две кратки бележки с ваше присъствие. Първо да уточня факта, че макар това да не е видно от листа за а, гласуване ви приканвам да подкрепите компромис първи, който не фигурира в а, листа 103 БД е заменен с нов текст, който ви е даден в списка за гласуване. Благодаря много. Uh, so thank you very much indeed, Christian. So let's get on with the vote straight away then. Uh, за да се захващаме тогава за гласуване. Благодаря на докладчика и така. 37 изменение за против приема се. 38 от професор Декампус електронно електронно гласуване по 38 изменение. Край на гласуването. Приема се 22 на 12. Трето от докладчика искане за разделно гласуване. Така подлагам на гласуване първата част електронно. Първата част на изменение трето, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 25 на 9. Една, един глас въздържал се. Сега втората част на също изменение за против. Приема се. 39-то изменение за против. Приема се. Сега минаваме към 42 изменение на господин Декампос. Да, за, против, приема се. Е, господин Жован, допълващо изменение за, против, приема се. 41 пада. 44 за, против, приема се. 5 за, против, приема се. Шесто, пак разделно гласуване. Първата част ще гласуваме отделно. Моля, гласувайте по първата част електронно. Само по първата част. ЕНП пак са с един в повече. Може ли който го прави да престане да го прави? И така, край на гласуването 24 на 12. Втора част за. Против. Приема се. Седмо изменение е за. Електронно май се налага. Това е последно изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 23 на 13. 46 за, против, приема се. 45 пада. 47 за, против, приема се. Компромисно изменение 1 за, против, приема се. Прескачаме към 51 Госпожа Вайс Гербер, господин Фокс, за, против, приема се пада 9, 10 за, против, приема се. А, основно изменение от Кристиан Бушой. За, против, приема се. 53-52 падат, 54 сега за, против, приема се, 11 пада, 56-то за. Против. Приема се. 57 пада. 12 пада. 55-то изменение от господин Декампос като допълнение за против. Приема се. 13 от Кристиан Бушой за против. Приема се. Изменя господин Жован и Вайсбергер като допълнение за, против, приема се. Като допълнение 59-то за, против, приема се. 14 пада, 60 за, против, приема се, 61 за, против, приема се, 15 за, против, приема се 16 за, против, приема се 17 за, 17 електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 на 10. Приема се. 18. За. Против. Приема се 19 за, против, приема се 62 господин Жован. Електронно, моля, гласувайте по 62 Край на гласуването. Приема се с 32 на 4 гласа. 20 изменение за. Против приема се 21 за против, приема се, 22 за, против, приема се, 23 за, против, приема се, 63 Буша, Вайсбергер и други за против приема се. 64 за против приема се. 24 за, против, приема се 25 за, против, приема се 26 оттеглено 27 за, против, приема се мотиви или преамбюл 28 за Жовен Вайсбергер за, против, Тези промени се нанася целият текст. 29 за, против, приема се. 30 за, против, приема се. 20, 31 за, против, приема се. Едно като допълнение за, против, приема се. 32 за, против, приема се. 33 Едно ми липсва тук. За, против, приема се. 34 за, против, приема се. 35 за, против, приема се. 36 за, против, приема се. Второ, по мотив 14 разделно гласуване. Първата част я подлагам на гласуване, както пише в списъка ви електронно. Първата част електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 22 на 14. Втората част подлагаме на гласуване за, против, приема се. Сега цялото становище електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 33 на 2 гласа. Така, поздравления за господин Бушой. Той е с Сега следващия доклад от професор Корея де Кампус. Искате ли да кажете нещо? Съвсем накратко, господин председател, както и предишния текст, а, имахме дълги дискусии, срещи, а, така, подробна информация и с радост трябва да кажа, че стигнахме почти е, до пълно съгласие. Не съвсем, но почти пълно. Благодаря много. И аз благодаря ми да почваме да гласуваме. Така и започваме с изменение четвърто по член първи. За, против, приема се. Следващото опада за против, приема се. 14 за, против, приема се. 15 и 16 оттеглени. 5 за, против, приема се. 6 за, против, приема се. 7 за, против, приема се. И 8 изменение за, против, приема се. Минаваме към преамбилната част. Първо изменение докладчика за против приема се. 11 от господин Бушой. Електронно изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 24 на 12. Девето изменение за при, против приема се, второ пада, десето а, Жовен Вайсперкер за против приема се, трето докладчика за против приема се. Моля. Девето не трябва да се гласува, защото 11 а, се прие. Да, да, да. Това отпада. Прав сте. Благодаря, че го забелязате. Десето го приехме. И сега последното изменение е трето от Корея де Кампос. Гласуваме изменение трето. Да. Моля, гласувайте изменение трето от докладчика. Край на гласуването. Пада. 17 на 19. И така стигаме до гласуване на окончателния текст на нашето становище електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 13,4 за 2 против. Благодаря много на професор Корея Декамп. първото ви становище в този парламент няма да остане последното, сигурен съм. Благодаря ви много. И сега така преминаваме към 15-та точка. Доклад на госпожа Роля по собствена инициатива за обществените поръчки. Ще й дам думата. Благодаря много. Ще бъда съвсем кратка, така че да Имаме време да преминем към доклада на господин Грег, защото наистина е много малко времето. Благодаря на всички колеги, докладчици за духа в търсене на компромис. И имаше едно изменение, което беше много спорно. Ни по други пък изменения не бях съгласна но защото става дума за някои елементи на правна сигурност, с които могат да бъдат успорени от Европейския съд. За концесиите на услуги смятам, че не е момента сега да се е, стремим към такава директива. По време на изслушванията и на контактите, които имах, си дадох сметка, че почти никой не иска подобна директива в настоящия момент. И чак а, когато а, с, и а, преразгледаме цялата директива за поръчките, ще преминем към това. So Благодаря ви много. Сега да гласуваме вашия доклад. Започваме с изменение 18 за против. Приема се. 20 за против, приема се. 19. Г... Извинете, електронно. 19-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 28 за 8 против. Приема се компромисно изменение първо. За изменение 22-27, които са за, Кои са против? Приема се. Сега скачаме на 28 изменение, което предлагам, подлагам на гласуване за против. Приема се. 31 за я по-ясно да стане. 31. Моля, гласувайте по първо, 31 изменение. Край на гласуването пада 17 на 18. 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването пада 15 на 21 гласа. 29 от докладчика за против приема се. 300 за Николе... от Николешко за против приема се. И на Реджи 7 пада, госпожа Ройтова 56 за против отхвърля се. Компромисно предложение 2 за Така, компромисно изменение 2 да гласуваме електронно, моля гласувайте. Край на гласуването приема се с 21 на 14 гласа. Сега отиваме през 37-74 за против. Приема се 76-то за против приема се. 41 е 38 за против приема се. 39 като допълнение. 39 като допълнение електронно. Приема се. Не. Приема се. Край на гласуването. Беше прието 25 на 10. Аз взех да се препъвам през глава от бързане. Така, 42 от госпожа Верно. Край на гласуването. Отхвърля се 9 за, 26 против. 40 изменение. Госпожа Стара, господин Мораес, моля гласувайте по изменение 40. Край на гласуването. Пада. 14 на 20. 46 за, против, приема се. 47 за, против, отпада. 48 за, против, Приема се. 49-то от Кройцман за, против, отхвърля се. 52 за, против, отхвърля се. 50 за, против, отхвърля се. 53 и 54 мисля електронно да ги гласуваме заедно. От Питър Саймън, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се 11 за, 22 против. 55 за, против. Отхвърля се. 51 за, против. Отхвърля се. Следователно гласуваме на реджи 6 за, Изменение на регионалната комисия номер 6. Пада. Извинявайте. Да, защото 47-51 отпада, така значи 57 за. Против. Приема се. 58 за. Против. Приема се. 60 за. Против. Отхвърля се 59 за. Против. Също отпада. Параграф 7 вече гледаме 62 за, против, отпада. На Флоранс за, против, отхвърля се. Консолидирано изменение 1 от е, различни политически групи за, против, приема се. Минаваме на 61 на госпожа Верньо за против, приема се. Това беше допълнение. 66-то за, против, приема се. Сега съм на параграф 9, 73-то на Верню. Моля, гласувайте 73-то електронно. Край на гласуването. Отхвърля се 10 на 26. Консолидирано изменение от е, няколко колеги. Моля, гласувайте консолидираното изменение 2. Край. Приема се 22 на 14. Така, отиваме към изменение 71 и 74, които са еднакви и се подлагат на гласуване като допълнение, моля, електронно. 71 и 74. Край на гласуването. Приемат се 17 на 15. 72 на господин Кройцман. Допълнение за. Против. Пада. Не. Значи, електронна проверка. 72. Е, НП нещо не разбраха какво правят. Затова електронно ще проверим. Мисля, че ще се уверите, че падна. Край на гласуването 4 за и 31 гласа против голямо. Съжаление, казвам на господин Кройцман, че пак се провали, но да не се притеснява, се някога ще му дойде времето да печели 77 за. Против. Приема се. 78 за. Против. Приема се. 81 за. Против. Приема се. 80 пада. Реджи 5 за. Против. Отхвърля се 11 параграф. 82. За. Против. Приема се. 83-то. Текста е в приложението. За. Против. Приема се. 84-то на Вайсбергер като допълнение. Моля, гласуваме текста на госпожа Вайсбергър. Край. 23 на 13 приема се. 85-то. Моля, гласувайте за, против, приема се. 86 за, против, приема се. 87 за, против, приема се. 88 моля, гласувайте електронно. Край на гласуването отхвърля се 15 на 21. 89-то. Моля, гласувайте. 89-то. Извинявам се. Електронно. Край на гласуване. 32 на 3. Приема се. 90-то. За. Против. Приема се. 91 на Шваб. За. Против. Приема се. 92 на Рошфор. За. Против. Приема се. 125 за. Против. Приема се и Реджи 8 пада. 127 за. Против. Приема се. Инта 7 за. Приема се. 8. Госпожа Ханслик за. Против. Приема се. Значи 129 пада и 143 пада. Сега прескачаме към параграф 13. 93 изменение за. Против. Приема се. 95 оттеглено. 94 за. Против. Приема се. 98 пада. 102 господин Покаки, Попаки за против отхвърля се. И изменение 101. Мисля, че го гласуваме все пак като допълнение. Моля, гласувайте електронно 101. Николеско. Край на гласуването. 20 на 15 приема се. Изменение 45 и Инта 12 заедно. Електронно ли да го гласувам? Да. Кой е за? Против? Приема се. 123 за. Против. Приема се. Нещо неясно ли стана? Гласувахме 45 и 12, които са идентични. И сега гласуваме 123-то. Добре, още веднъж. 123-то за против приема се. Много благодаря. Сега сме на параграф 14. Компромисно изменение 3 то за против приема се. Скачаме на 44-то. За против приема се. Сега съм на 15 параграф 111 за, против, приема се. 117 за. Май трябва електрон да проверим това. 117 на господин Вим Декамп. Моля, гласувайте. Край на гласуването пада 14 за 22 против. Значи Минаваме към госпожа Хед, 118. А, оттеглено било. Добре, 113 госпожа Върню. Край на гласуването. Отхвърля се 13 на 21 гласа. Сега 116 ще го гласуваме ли? Към допълнение. Има ли нещо да се добавя тук? 116 го гласуваме като допълнение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 15 на 19 гласа. се. гласуваме 114-115, защото предното беше отхвърлено. Моля, гласувайте 114-115. Край на гласуването. Отхвърля се 14 за 19 против. Тук бързичко трябва да гласувате, колеги, защото няма време. В такъв случай госпожа Руля 112, 112 моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 16 на 20. 119 Николеско. Моля, гласувайте. 119 Край на гласуването. Отхвърля се. 13 на 22. Господин Кройцман за неговото изменение против. Отхвърля се. Така, сега стигаме до 97-99. Моля, гласувайте тези изменения. Край на гласуването. Отхвърлят се 15 на 21. Сега гласуваме изменение 100. Край на гласуването. 15 за 21 против. Отхвърля се 96 от госпожа Вайсбергер, но и е като допълнение за против приема се с голямо множество. 103 на Трианта Филидис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 12-23 гласа, 104 моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 12 на 22. Сега госпожа Руля 126 за против приема се. 122 на господин Дионг. Електронно. 122 на господин Дион. Край на гласуването. Отхвърля се 14 за 20 против. Госпожа Верньо, 128. Моля, гласувайте. 128. Край на гласуването. Отхвърля се 14 на 20 гласа. Следващите три изменения пада, защото приехме компромисно изменение. Сега минавам към 130 за, против. Приема се. 124 за, против. Приема се. Сега няколко предложения е, на Комисията по регионални въпроси. Може ли като блок да ги гласуваме? Не. Добре. Реджи 2. Моля, гласувайте на Власак. Край на гласуването. 18 на 17 приема се. Реджи 3. Моля, гласувайте. Колеги, малко по-бързичко. Много се мутаем. Край на гласуването. 22 на 12 прия се. Сега реджи 4 на господин Власе за, против, приема се. Поредица изменение от Комисията по международна търговия от Малгожата Ханзлик. Почваме с първото за, против, приема се. Две за, против, приема се. Инта 11 за, против, приема се. Инта 3 тук а, мисля трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 15 за, 18 против, инта 4. Моля, гласуваме инта 4. Край на гласуването. Приема се с 18 на 15 гласа. Инта 13 за. Против. Приема се. Инта 5. Моля гласовете по Инта 5. Край на гласуването. Отхвърля се 16 на 18 гласа. Инта 6. Моля гласовете Инта 6. Край на гласуването. Отхвърля се с 14 на 19. Инта 8. Кой е за? Кой е против? Приема се. Инта 9. За. Против. Приема се. Така. Сега минаваме към приебилната час с обясненията на мотивите. Първо, пето за против, изм... приема се, шесто за против, приема се. Сега мотивите е седмо на госпожа Вайлер. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 на 13. Приема се 17 за. Против приема се устно изменение 8 от Карл Хайнц Флоренц. Виждате текста, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 19 на 16 гласа. Господин Кройцман Отпадат следващите две изменения неговите. 11 от Кройцман. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 за, 13 против, господин Кройцман. Постигнахте най-сетне победа. Приеха ви изменение. Браво! Изменение 12 на господин Де Йонг. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 11 за 22 против 15. Настала Ремораес за против приема се. 13 за против приема се. 14 на Дейонг. Изменение 14 на господин Дионг, Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 на 20 гласа. Изменението 16 на господин Дионки, господин Трианти Филидис. За против приема се. Така стигаме до гласуване на целия текст на становището електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 28 за, 8 въздържали се. 28 а, за, няма против, 8 въздържали се. Браво на госпожа Руле, много важен доклад и благодаря за силната подкрепа. И така, мисля, че ни остава време да минем към доклада на господин Грек. Не искаш нищо да кажеш, така ли? И така, господин Грек ще се изкаже накрая. Сега минаваме към гласуването на доклада на господин Грек. И между другото, ако се налага, имаме още едно становище на господин Енгстром, който след обед в началото на заседанието може да го гласуваме. Така минаваме към доклада на господин Грек. Mr. Greg's report Параграф 1, 15 на Рошфор. Моля, гласувайте. По изменение 15 на Рошфор. Може ли бързичко да гласувате? Само трябва да се натисне едно копче. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се 20 на 12. 16 от Рапти. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 16 на 14 гласа. Бързичко ще, ще минавам по гласуването, така че не се бавете. 17 от Рантифилидис за против отхвърля се. Параграф 3 от госпожа Иванова. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Приема се. Втора част за. Против. Също се приема. Господин Папакис за. Това е 19-то изменение. Против. Приема се камфа. Моля гласувайте изменение 20 електронно. The vote is closed. That is carried by 22 votes. 22 на 13 приема се. Да, 21 за, против, отхвърля се. 22 параграф, госпожа Коми, моля, гласувайте електронно по изменение 22. Изменение 22. Край на гласуването. 18 против, 16 за Рашмор, изменение 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 21.13. Параграф 6. Изменение 29. За, против, отхвърля се. 28 за, против. Приема се господин Кройцман. Устно изменение за електронно по устното изменение 25-то от Кройцман. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 36 за, няма против. Мога ли да помоля нп по-лесно, по-ясно да дават сигнал, защото хората им не знаят какво да гласуват. Така, Кройцман 25-то започнахме да гласуваме без Ама не го приеха, аз ме че падна. Не, не, 26. О, извинявайте. Добре. 24-то, извинете. За. Против. Приема се. Параграф. Извинете, изменение 26 от Ханднок. Първа част. Разделно гласуване. Гласуваме първата част. 26-то, първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 20 на 16 гласа. Сега втората част гласуваме. Гласуваме втората част електронно. А, не, не, не, извинете, това е по средата. Но много, се обърк, много объркващо е това. Добре, седмо, госпожа Коми. 27 гласуваме електронно. Край на гласуването. Това е а, отхвърлено, защото равен брой гласове. Сега втората част на госпожа Хандлок. Моля, гласувайте. А, край на гласуването. Приема се 22 на 13. Седми параграф. 31 от Рашфор. За, против. Отхвърля се. 30 от госпожа Иванова. За. Моля, гласувайте електронно. Електронно изменение 300. Не. Рош, форс се отхвърли, да. Значи електронно гласуване, право. Край на гласуването. Отхвърля се. Господин Кройцман следва. 32-ро изменение, моля. Гласувате. Мисля, че това ще се отхвърли. За, против, отхвърля се. Осми параграф 34 на Рошфор. За, против. Приема се. 35 то като допълнение. 35 то Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 19 на 17 гласа. 33-то отпада. 36-то на Кройцман. За, против. Отхвърля се. Следователно 37 на Хенок го гласуваме електронно. 37. Край на гласуването. Отхвърля се. 15 на 20. Госпожа Иванова. 38. Моля, гласуваме електронно. 38. Край на гласуването. Приема се 23 на 10. 39 от Трантифилитис за, против, отхвърля се. 41 от Рошфор за, против, отхвърля се. Устно изменение към 42 от Коми за, против, приема се. Следователно 42, 44 падат. Сега е устно изменение към 47 моля да гласуваме. Не, не, няма нужда от електронно. За, против. Приема се. 47 пада, 46 е теглено, 45 то пада. Така. Сега стигаме до господин Кройсман, нали така? 48 от Кройсман. Моля, гласувайте. 48. Край на гласуването. Приема се 19 на 17. Сега мисля 43-44 падат. Сега съм на 49 на попаки за. Против. Приема се. 50 на Рошфор за. Против. Приема се. 51 за. Против. Приема се. Сега устно изменение към това на пак за, против, приема се. 53-то пада, нали така? 52-ро какво става с него? Гласуваме 52-ро електронно. Ма, казах по но ма вие ме разбрахте. Край на гласуването. Не, защото вие гласувахте за устното изменение. Това пада с един глас. Не му достигна. А, да, защото приехте устното изменение към 53-то, значи 53-то падна. 14 параграф, изменение 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 24 на 12, следователно 55, 56, 57 падат. 15 параграф, изменения все от докладчика за, против, приема се. Следователно, според мен 62, 63. Вие ме изпреварихте. Какво стана 64? А то било отеглено. Добре, да. Го водите ми. 63-то. Подлагам на гласуване 63-то за против. Приема се. Минаваме на 66-то. 66-то, моля, гласувайте. Откара с. Край на гласуването. Приема се. 21 на 14. 68. Подлагам на гласуване. Електронно. Моля. 68. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 19 на 16 гласа. 67 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 20 на 13 гласа. 69-то изменение на Рошфор по параграф 17. Моля, гласувайте за, против. Приема се. Сега 74 пада. 71 за, против. Приема се. Сега 80 параграф 72 на Ханслик. Моля, гласувайте 72 електронно. Край на гласуването. Губите 16 за 17 против. 73-та на Коми. Които са за изменението на госпожа Коми, против, приема се. 74-то се гласува като допълнение, което е за, гласува против, приема се. Сега стигнах до параграф 80 на Нюмас Декампа за 76-то изменение. 76-то електронно край на гласуването отхвърля се с 20 на 15. Компромис първи за против приема се Минаваме към 82 на Лукегард. Моля да гласуваме електронно по 82. Край на гласуването. Приема се 19 на 13 гласа. 20 параграф. Господин Диони Трантофилитис. За против. Отхвърля се. 84 на Рашфор като допълнение за против приема се, 85 на Карас за против приема се. 86-то има изменение устно. Виждате го там. Моля, гласуваме устното изменение електронно. Край на гласуването. 17 на 17 пада. Значи трябва 86-то да гласуваме. То няма изменения. Значи по параграф 86 е за против 86 отпада. Господин Лахегард 87 за против. Отхвърля се 88 за против. Отхвърля се Компромис 2 за. Против. Приема се. Компромис 3 за. Против. Също се приема. Компромис 4 за. Против. Приема се. Компромис 5 за. Против. Също се приема. Сега съм на параграф 25, устно изменение на Трантофилидис към 107. Моля, гласуваме устното. Край на гласуването. Отхвърля се 15 на 20, затова минаваме към параграфа съществено материална част. За против отхвърля се. 108. Разделно гласуване за против, отхвърля се. Сега минаваме какво? Цялото ли пада в такъв случай? Да, втората част пада. Е, втората. Добре, ай. Сега гласуваме втората част на това изменение на Трантифилидис. Край на гласуването. Приема с 17 на 15. Господин Кройцман, параграф 26, измене 112, за, против, отхвърля се 110, край на гласуването, 23 на 12, отхвърля се следователно, мисля, че това падна, значи минаваме към 111 на Рошфор, 111 за, против, приема се. 109 пада. 114 на кара си други. 114. Край на гласуването. Приема се 24 на 10 гласа и 113 като допълнение от Рошфор. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 20 на 15 гласа. Изменение 115 на Рошфор. Електронно. Да. Да, да, 115 на Рошфор електронно. Край на гласуването. Приема се 20 на 13 гласа. 116 е оттеглено от кара. Сега 28 параграф. Какво ще правим? Така, параграф 120 на Декампа. Извинявайте, електронно ще го гласуваме това на 120 на господин Декампа. Моля, край на гласуването. Приема се 17 на 15 гласа и така 118 гласуваме като допълнение за, против, приема се. 117 пада, 119 като допълнение за, против, приема се. 121. Електронно. Край на гласуването. Приема се 24 на 10 на госпожа Ханслек е оттеглено. Параграф 29. 100 33 и 136 за против приема се, 134 за против приема се, 135. Моля, гласувайте 135. Край на гласуването. Приема се с 19 на 16 гласа. 127 за против. Приема се. 128 за против приема се 129 електронно 129 край на гласуването приема се 25 на 10 134 не, да, извиняйте за против приема се 130 е оттеглено, 131 също, 132. 132 за, против, приема се. 133 за, против, приема се. 135 135 който е за да гласува, който е против да гласува, приема се. 136. За, против. Приема се. 137. Електронно. Край на гласуването. Приема се с 22 на 12. 138. Моля, гласувайте 138. Край на гласуването. Приема се 19 на 15. 139. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 19 на 14 гласа. Изменение 140 за, против, отхвърля се. 141 на Карас, разделно гласуване по искане на групата на АЛДЕ. Първа част от 141 за, против, приема се. И електронно втората част на 141 на кара с края на гласуването. Отхвърля се 18 против, 16 за. 142 за, против. Може ли отново, че не стана ясно? Дайте сигналите по-ясно. 142 електронно. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас 17 на 18. 143 от Рошфор и Лукенгард за, против, отхвърля се 144 на Кройцман. Електронно 144. Край на гласуването. Приема се с 20 на 13. 145 от вашия председател. Моля, гласувайте. Край. 22 на 13. Приема се 146 за против. Приема се. 148 е оттеглено и към 147 има устно изменение, което е за против. Приема се. 147 пада. 9, оттеглено 150 електронно. Край на гласуването. 20 против, 14 за отпада, 153 на Ханслик. За. Против. Е, не е ясно. Извинявайте, колеги. Може ли по-ясно да дигате ръка? 153 на госпожа Ханслик. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Трима за, 29 против. Може ли по-ясно да си дадете сигналите? Само губим време така. 155. Госпожа Тум. Край на гласуването. Приема с 20 на 15. Значи 155 пада. На Кройцман за против. Приема се 155 на Рошфор за против. Приема се 156 от Грек за против. Приема се. 157 като допълнение на Окегард за против. Приема се. 160 на Тун пада, извинявайте, 158 от Коми, 158 на госпожа Коми електронно. Край на гласуването. Отхвърля се 18 против, 15 за. Устно изменение към 159-то от господин Карас и госпожа Иванова за против. Приема се. 159 пада и като допълнение. Сега следващото 161 като допълнение. Край на гласуването. Приема се с 19 на 15 гласа. 162 накара за против. Приема се. 163 на Ханслик за против. Приема се. Устно изменение 164 на госпожа Рапти за електронно трябва това. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 21 на 12 гласа е и така 164 пада и господин Кройцман има допълнение 165. То моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 23 на 11. Параграф 44. Госпожа Коми 166 за против. Приема се. 167 пак от Коми за против. Приема се. 168 за против. Отхвърля се 171 на Рошфор. Не, не. Не. 171 за, против, приема се. Значи 169, не, това го гласувахме. И 174, 174 е оттеглено. Значи отиваме на 173. Пада. Значи, какво не, не, някой пак ми води напред. 174 за, против, приема се. 175 за. 175 електрон. Край. Приема се 22 на 12, 176 пада. Всяко остава? 178 пада, 177. На Коми за, против, приема се. 179 за, против, приема се. 181. Моля, гласувайте. 181. Край на гласуване. Отхвърля се 20 на 14, 182 на Рашмон за, против, Приема се 180 на кара си госпожа Иванова. Моля, гласувайте електронно 180. Край на гласуването. Приема се 20 на 14, 183. Моля, гласувайте. Не, извиняйте. За. Против. Приема се. Компромисно 6 за. Против. Приема се. И така минаваме чак на 205-то разделно гласуване. Първата част на 205-то. За, против, приема се. И втората част. За, против, също се приема. И така, 208-206 пада, с 209 сега на господин Кройсеман. За, против. Отхвърля се. Така че имаме две и 219. Не, извинете, 210. Приема се с 18 на 16, 211 пада. Сега компромис 7 за против приема се. Чак на 221 оттеглено. 222 моля гласувайте. Извинявайте, извинявайте. 227 осно изменение от госпожа Иванова. С ваше позволение, едно изменение към това устно изменение, където трябва където пише да на разположение на всички, искам да се допълни всички европейски граждани.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 Всъщност имаше проблем с предходния вод. Е, така, сега 59. Сега докладчикът предлага да добавим, е, че те трябва да бъдат е, на разположение на всички европейски граждани. Можем ли да го приемем? Нека тогава да гласуваме по устното изменение, както е изменено устно. Кой е за? Против? Приема се. Нека сега само да добавим. Връщаме се назад. Имаме изменението 228 е, от госпожа Рапти. Това е допълнение към изменението на госпожа Рапти. Начало, край на гласуването. Приема се 22 на 13. Така, сега трябва да се върнем назад, колеги. Трябва да гласуваме 2-2-2, на, така че е, по параграф 58 по 222 изменение. 222 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Е, сега 223 е, за, против. Отхвърля се. 224. Начало на гласуването по 224. Край. Е, да също се отхвърля, защото с равен брой гласове 225 за, против, също се отхвърля. И накрая 226. Начало на гласуването по 226. Край на гласуването. Също се отхвърля. Така че всички тези изменения са отхвърлени. И така, 59 приключихме. 59А е, нов, е, нов 229 е, за против приема се. 230. 230. Начало. И по 233 също. Край на гласуването. Приема се с 19 на 16. Параграф 60. Господин Рошфор. Начало. Изменение 231 по параграф 60. Край на гласуването. Разбит. 18 против. Е, тук има грешка. Тук има грешка в списъка ми. Аз съм за. Аз съм за изменението на господин Кройцман. Добре, докладчикът е за. Така че Нека да бъде ясно. Докладчикът е за, има грешка. Докладчикът е за, 232 за против приема се. Сега 234 начало на гласуването по 234 устно изменение. Край на гласуването. Приема се 20 за 16 против. 235 господин Кройцман за. Мисля, че Начало на гласуването по 235. Край на гласуването. Приема се 20 на 14. Госпожа Рапти. Изменение 236. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 20 на 13. Сега мотивите. Първо изменение. Първо изменение господин Рошфор за. Против. Приема се. Мотив 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 22 на 13. Изменение 3 на господин Камфър за. Против. Приема се. Изменение четвърто, госпожа Корми, за, против, приема се. Изменение пето, Грек, за, против, приема се. Изменение шесто, Хакнок, начало на гласуването по шесто изменение. Край на гласуването. Приема се 19 срещу 15. Изменение 7 отпада. Господин Трантафилицис, Изменение 8 за против. Е, разбито е. Отхвърля се. Компромисно изменение 8 за против. Приема се. Сега изменение 12 за против. Приема се. И накрая окончателно гласуване по членовете и по мотивите. Изменение 18-то, 18-то изменение, 14-то, 14-то изменение. Край на гласуването. Приема се 21 срещу 13. И така. Сега е, целият текст гласуваме. Начало на гласуването по доклада. Начало на гласуването по доклада. Край на гласуването. Приема се с 32 за и 3 въздържали се. Моите поздравления. Искам само да ви кажа няколко думи. Ако и,